Morning, Колеги, да започнем, ако обичате, заемете местата си. So, colleagues, we start this morning with a... Uh, Тази сутрин започваме с съвместна сесия на комисиите Либе и ФЕМ по въпроса за трафиката на хора. Моята колежка Свенсен ще бъде съпредседател. Набързо искам да ви напомня за какво става дума. През март миналата година Европейската комисия направи предложение за предотвратяване на трафикът на хора и за крилата на жертвите, с което се оттегли а, рамковото решение от 2002. Тъй като трафикът на хора е обща отговорност, която влиза в правомощията на двете комисии Либе и ФЕМ, решихме да проведеме това общо заседание въз основа на член 51 от нашия правилник. За това днес сме заедно тук, затова сме и две съпредседателки, законодателният проект, въз основа на мартинските споразумение. Мартинското предложение продължава. През юни бе проведен семинар по този тема. А днес имаме двама докладчици от Либе и ФЕМ, Ана Хедж от нашата комисия и госпожа Едит Бауер от комисията по въпросите на жените. Искам да ви напомня, че срокът за внасене на изменения е 22 юли на обед – а гласуване, организационно гласуване ще проведем на 2 септември. А, сега, господа Свенсън, ако искате да добавите нещо, ако не, направо мога да дам думата на първата от нашите две докладчики, за да направи своята, а, своето представяне. Госпожа Свенсън. Госпожа. Благодаря, госпожо председател. В началото искам да благодаря на всички които до сега извършиха отлична работа с това предложение, свързано с търговията с хора и законодателството в тази област. Госпожа Бауер, докладчиците в Сянка, Клаудия от секретарята на Либе Фабриция, от социалистите и демократите и техния секретарят и нашите асистенти. Извършили сме отлична работа. Аз и госпожа Бауер изпратихме нашето общо предложение за доклад. Сътрудничеството беше отлично до, до сега. Нашия доклад до голяма степен се осланя на нашата резолюция, която приехме през декември. За мен превенцията е приоритетен въпрос, когато говорим за законодателство в тази област. Никога няма да се справим с търговията с хора, ако веднъж за винаги не прекратим с търсенето. Това е предложение, което се надявам, че ще намали търсенето на тази стока и ще има по големи наказания за онези, които извършват търговия с хора. Трафика трябва да се превърне в престъпление, което не е доходоносно за криминалните мрежи. В предложението има детайли, които говорят за затягане на максималните и минималните наказания за трафик от 5-10 години на 6 и 12 години. Освен това трябва да има възможности да се конфискува имуществото на тези, които се занимават с такава търговия. Съответно, имуществото трябва да отива за подкрепа на жертвите. Трябва да има по-добра защита и подкрепа за жертвите и когато жертвите са деца, трябва се основават на идеята за най-доброто на детето. Онези, които се подлагат на такава търговия, трябва да имат безплатна юридическа помощ. За да се справим с търговията с хора, трябва да има и миграционна перспектива. За това засилихме правната основа за директивата. В предложението за изменение има препратки към рамковото решение за разрешението за пребиваване за граждани на трети страни, които са се превърнали в жертви на търговията с хора. Освен това, подчертаваме принципа на забрана за връщане тъй като Европейския съюз не трябва да връща тези лица в ръцете на онези, които търгуват с е, хора. Трябва да има предотвратяваща дейност. Е, днес в различни държави на Европейския съюз е, има различна информация за жертвите и това прави трудно събирането на данни трябва да има информация за пола, възрастта, какъв тип трафик става, за какъв тип трафик става въпрос. Статистиката трябва да включва и броя на обвинените и осъдените. Освен това, смятам, че жалко, че държавите членки в предложението на комисията за директива се прикамват единствено да криминализират само тези лица, които използват жертвите на търгове с хора. Затова аз предлагам член 15.4 да бъде задължителен, вместо само да се приканват държавите членки да премислят възможността за криминализиране. Аз казвам, че държавите членки трябва да криминализират онези, които се възползват от услуги когато знаят, че лицето е жертва на търговия с хора. Това е в синхрон и с съществуващото законодателство на Европейския съюз, където е забранено на работодателите да плащат за услуги предложени от хора, които са жертва на търговия. Това са важни елементи според мен. Сега съм готова да чуя какво вие смятате. Благодаря. Благодаря, госпожа Бауер. благодаря, госпожо председател. Бих искал да благодаря на секретарята за доброто сътрудничество и също искам да благодаря на Ана за чудесната съвместна работа. Нещо, което по при използването на член 51 не винаги е така. Бих искала да а, добавя нещо към това, което вече беше казано. Трафикът а, на хора е продължава да бъде една а, а, много доходна дейност. и струва ни се, че съществуващото европейско законодателство не е достатъчно ефективно. Как може да се променят нещата? как може да намалим е, рисковете и е, да направим законодателството е, с по-голяма предпазна сила. По време на нашите дискусии с представители на Европол стана дума, че трябва да се промени законодателната среда, така че да обезкуражава е, трафикът на хора. Сегашното законодателство не е достатъчно ефективно. Затова, е, е, за да сме ориентирани повече към жертвите, необходимо е да се въведат, вероятно, по-строги санкции. Затова ние се върнахме към първото предложение на комисията и добавихме един нов тип санкции – Питам се, защо това не бе направено по-рано. такава санкция, например, е конфискирането, конфиску, конфискуването на имуществата на трафикантите. Това би било една решителна стъпка към намаляване на риска от а, трафика на хора. Друго, което трябва да се вземе предвид е следното. До сега законодателството бе ориентирано главно към случаите, когато жертвите идат от трети страни. Сега положението е различно. Докладът на Върховният комисар на ООН за бежанците говори, че 70 хиляди са жертва на трафик на хора в Европейския съюз. Не знаеме колко от тях са жертви на трафик вътре в самият Европейски съюз. Е, има хиляди жертви, които фактически идват от страни членки. Струва ми се, че тези жертви трябва да се отчетат по-ефективно. Трафикът на деца и трафикът за принудителен труд са нов, сравнително нови явления. Има специални текстове, трябва да има специални текстове, които да вземат предвид тези два проблема. Какво добавихме към проекта? Това е на европейският координатор. Искаме националните координатори като независими субекти, да действат в рамките на този механизъм и разполагаме с информация, че резултатите от европейската координация на различните видови политики и резултатите от работата на европейски координатор, който ще може да ръководи работата на националните координатори е не само необходимо, но не, неизбежно. Искаме от съвета да създаде подобен орган или да назначи подобно лице. Според нас, това трябва да бъде пост достатъчно високо в иерархията, който да бъде уреден с закон. Следователно, във връзка с проблемите, които Ана спомена, би било а, да имаме уеднак, единна методология за събиране на информация по отношение на трафикът на хора – Предлагаме също и някои по-малки промени в проекта и смятам, че това, всичко това трябва да обсъдим на по-късен етап. Но с, с няколко думи, това са главните промени, които искаме да направим, за да може законодателството в тази област да бъде по-ефективно. Очакваме разискванията и предложенията за допълнителни изменения на колегите от двете комисии. Искам да повдигна и следният въпрос, който се отнася до сътрудничеството между нашите две комисии. И институциите сътрудничат много добре в тази област. Е, свидетели сме на желание да се реши въпросът с е, временните разрешения за пребиваване. Имате ли информация дали комисията възнамерява да направи някакви предложения по този въпрос? За предложението на тази, приложението на тази директива. Е, според нас обаче тази директива трябва да се преразгледа. Дали може да разчитаме да разчитаме на преразглеждане на директивата за а, времените разрешения за пребиваване. Благодаря. Колеги, имаме на разположение 35 минути. Вече имам 7 искания за изказвания. 8 искания за изказване. 9, 10 станаха. Ще искам също така комисията и съвета съвсем накратко да се изкажат за не повече от 3 минути, да засегнат само най-главните въпроси. След това ще преминем към разискване и след това ще помоля а, двете докладчици да приключат. Трябва да свършим до 10 часа, когато ще дойде тук представител на бългийското председателство, затова призовавам към дисциплина. Първо, господин Даниел Фло а, от името на а, съвета. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда много кратък. Наистина сме много доволни от това, че на нас се пада тази директива, толкова важна и за нас, и за всички държави членки. Удовлетворени сме, разбира се, и от факта, че Европейският парламент работи толкова бързо и ефикасно по този въпрос и вече е готов за обсъждане проекто доклад. Поздравления за качеството на а, извършената работа. Освен това, доклада е напълно в духа на нашите виждания. По въпроса за това какво прави съвета на 3 юни повдигнахме този въпрос на заседание на съвета и в нашата позиция има три основни пункта. Първо, нова дефиниция за това какво е търговия с хора, трафик на човешки същества. След това особено ударение поставено върху това кой се счита за потребител на такъв вид услуги, свързани с трафика на хора и как това може да бъде доказано. Дефиницията на улики, използвани в държавите членки, също се различават. След това предлагаме предлагаме нови санкции. Комисията предлага те да бъдат по-тежки и съвета поддържа това виждане. Трети пункт закривата на жертвите. Това е от ключово значение за нас като съвет. Сега, по въпроса за разрешение, разрешителните за пребиваване, това не е в е, нашето поле на правомощия. По-скоро комисията трябва да проучи кои са правните основания. И в заключение искам да кажа, че като както посочи Стефан Дюклерк, белгийският министр, ние наистина като белгийско председателство сме особено удовлетворени от факта, че нещата в тази област вървят добре, с чудесна скорост се развиват и надяваме се да стигнат до край. Благодаря. Благодаря. Пак за около 3 минути господин Майкъл Кърлин, ако не се лъжа от комисията. Да, благодаря. Благодаря, госпожо председател. Искаме да благодарим на парламента и на тази комисия за този проект доклад. Той до голяма степен е синхронизиран с нашето предложение. Вашия текст може да ни помогне да подобрим окончателния текст на документа. Имаме няколко коментара и въпроса, но те са свързани с най-вече как трябва да се разгледа този въпрос в законодателна рамка или не. Ние сме съгласни с всички предложения. Въпросите ни не са свързани с съдържанието. Няколко технически въпроса, пет всъщност, както вече ви казах, на първо място първото изменение, което въвежда член 79 като ново правно основание. Искам да ви уведомя, че това може да усложни процедурата. Знаете от договора, че някои от разпоредбите ще се прилагат за елементи прияти по 82-83, а други ще са спрямо член 79. Така че ако добавим член 79 тук, ще имаме смесена хибридна система и това ще създаде значителни бюрократични проблеми, особено по отношение на компетенциите на Европейския съд, където има различна юрисдикция. Така че ми се иска да не се използва това правно основание, тъй като то ще създаде много проблеми. На второ място, някои неща, които споменавате в доклада, например е, конфискуването на имущество придобито чрез престъпна дейност. Ние сме съгласни, трябва да има хоризонтално решение на въпроса. Конфискацията е изключително важна. От техническа гледна точка обаче искаме този въпрос да се разгледа в законодателство, свързано с конфискацията. Така ще има по-голямо въздействие. Има проекта в тази област. Е, нека да нямаме два различни инструмента тук. Още две неща. Координатора в областта на борбата с трафика. Комисията е леко скептична относно неговото споменаване. Тук, както знаете, публикувахме обява за свободно работно място преди 2-3 седмици. Крайният срок за подаването изтича утре и до края на годината ще имаме координатор. Така че сме леко скептични относно необходимостта от споменаването на такъв тип координатор в едно такова законодателство. Изменение 45 ще спомена съвсем набързо. Има предложение държавите членки да бъдат задължени да криминализират използването на услуги от този род. Комисията проявява голям интерес. Както каза и Белгийското председателство, готови сме да обсъдим предложението. Текста по този начин може да стане по-силен, така че приветстваме като цяло изменение 45 като цяло. И накрая отговор на въпроса по отношение на разрешенията за пребиваване. Работим по доклад за изпълнението, който ще бъде прият, да се надяваме, след лятото, някъде септември-октомври. Там анализираме необходимостта да се засили нормативната рамка относно разрешенията за пребиваване. Ще видим какви ще са резултатите от доклада. През октомври ще имаме точна оценка на ситуацията в Европа спрямо днешния ден. Благодаря. Благодаря. Благодаря ви за това, че бяхте толкова кратък. Десет колеги искат да се изкажат. Моля ви да се ограничите в рамките на две минути. Първи е господин Кърк Хоп и след това госпожа Парванова. Благодаря, госпожо председател. Е, говоря като докладчик в сянка, не като някакъв друг. Е, искам да кажа най-напред, че разбирам, че от гледна точка на Великобритания сегашното становище на нашето правителство е да направим изключение а, така наречен опт-аут от тази мерка. Не, сега, сега не ми е ясно защо. Е, това може би то е свързано с въпроса на хармонизирането на различните наказания. Е, е бих искал е, да приветствам аз самия инициативата. Е, е, е би ми се искало да видя повече е, обмен на информация за най-добрите практики също така и по-добро използване на възможностите на Европол за борба с трансграничната престъпност. Съвсем накратко сега по същество. По въпроса за максималните наказания, максималните присъди, максималните присъди, ако бъдат определени твърдо, това няма да бъде правилно, защото в различните европейски държави съществуват различни правни системи и различно разбиране на въпроса с дължата на присъдите. Може би трябва да очертаваме къде са необходими сериозни присъди. Превенцията е важен въпрос. Предотвратяването и борбата с трафика – и защо тогава превенцията е спомената така доста бегло, едва в 15 член? Ако искаме да отидем до корените на явлението, то не трябва да е така. Знаем, че е, много често жертвите се третират по-скоро като престъпници, отколкото като жертви. И тук е, отговорност на всяка държава членка е, е да коригира това състояние на нещата. Създаването на координатор за борба с трафика с хора, разбирам, че комисията обмисля подобна стъпка, но мисля, че може би Европол е по-компетентен да, да създаде подобен пост. И е, освен това един общ, еднакъв подход във всички случаи едва ли ще бъде от полза за жертвите. Когато става дума за трети страни, от които много пъти са отговорни за трафикът на хора и за голяма част от техните страдания, трябва да бъдат споменати там, къде става дума за превенцията. Благодаря. Ще бъда малко по-строга. Сега госпожа Парванова и след това госпожа Анжелини. Благодаря, госпожо председател. Най-напред искам да благодаря на двамата докладчици за свършената работа по този по това важно досие. И а, много важна отговорност на парламента е да реши този въпрос както трябва, а не да се а, загуби в битката между трафикът на хора и проституцията. А, според мен а, ще бъде добре, ако с този, когато обсъждаме този въпрос, да не се опитваме да решаваме и проблема на проституцията. Това е отделен въпрос. А, а, трафикът на хора за целите на сексуална а, експлоатация а, влиза, разбира се, в нашата тема, а, но а, проституцията е отделна тема. Не съм за проституцията, против нея съм, но не смятам, че тя е в обсега на нашата тема тук. Сега няколко въпроса, особено що се отнася до целите на трафика. Трафикът, например, на деца за осиновяване, а също така и на бременни жени, за незаконно осиновяване на техните деца. В, в втори член става дума за а, нарушения, свързани с трафикът на а, хора. Незаконното осиновяване е друг въпрос. Също трябва да се спомене възможността за трафикът с а, бременни жени а, за осиновяване на техните деца, за да се забранат а, всички възможности за заплащане или други методи на е, стимулиране или принуда с цел осиновяване. Трябва да се посочи значението на координацията с всички организации, за да могат да се закрилят хората, които са жертва на трафика. Това е в 10-ти член, а в 12-ти, където става дума за помощ, подкрепа и закрила на децата, директивата трябва да бъде последователна с перспективата за защита на децата и трябва да подхожда към въпроса, като мисли първо за децата, след това за иммиграционния статут. Същото се отнася и до мерките за помощ в 13 ти член. Ако обичате, свършвайте, казва председателката. И сега нещо за изменение 45-то. В превода на български, който имаме, се казва че онези, които използват тези услуги, не трябва да бъдат криминализирани. Сега ще го а, прочета на а, български. Извинявайте. А, трябва да сложите слушалките си. Съвсем неясно е, извинявайте, казва госпожа Първанова. В случай, когато а, интересите на потребителя са за за и се, се изключват тези услуги. Не виждам какви сексуални услуги могат да бъдат изключени. Благодаря, казва председателката, госпожа Анжелиня, след това госпожа Ернст. Моля, придържите се в рамките на две минути. Не искам да ви прекъсвам непрекъснато, но искаме да дадем възможност на всички да се изкажат. Госпожа Анжелини. Грация, президенте. Много благодаря, госпожо председател. Първо, благодарности на докладчиците. Работата е отлично свършена. И бяха много ерегич, енергични в работата по доклада. Сега, съгласна съм с твърдението, че никой не трябва да бъде екстрадиран от дадена държава, ако е бил жертва на трафик с хора. Тоест, гарантирането, гаранцията, че ще получат разрешително за пребиваване, е всъщност закрила на жертвите. Иначе, иначе започват да бъдат третирани по друг начин, не като жертви. Важно е както всички споменаха, всички преждеговоривши, да се помисли за конфискуването на имущество като мярка за неотклонение. Злоупотребата, гаврата, търговията трябва да се криминализират и да се санкционират и по материален път. Ако включим и понятието за сексуален туризъм, тази правна фигура, то тогава бихме могли да включим и сексуалната гавра с малолетни. Ние поне защитаваме, бихме защитили така, такова едно разширяване на обсега. Благодаря. Госпожа Енст. Много благодаря. И аз започвам с благодарности към докладчиците за това, че повдигнаха едни толкова трънливи въпроси. Трънлив въпрос е и конфискуването на имущество, всъщност казано в скоби. Какво искам аз да кажа? На първо място, задълбочен анализ на предложението, за да видим до каква степен присъстват тук равнопоставеността между жени и мъже, защото да не забравяме, че по-голямата част от пострадавшите тук са жени. Така че предлагам да погледнем с лупа как се отразява това в доклада. Говорим за деца, за хора с увреждания, за жени, като пострадавши от търговията с хора – Смятам обаче, че трябва да включим и понятието за държава, приемник на такива жертви, като, като понятие, без да е нужно да, опут, да уточняваме за коя държава става дума. Сега, трафикът с хора е точно конкретно явление и за това трябва да бъде точно и конкретно определено това явление – нещо, например, като експлоатация, експлоатация, която след това да бъде свързана с просията. Просията, например, не знам защо я изключваме до момента – ако някой проси по собствена воля и желание, това е друг въпрос, но ако е принуден да проси, децата най-често са принуждавани към скланяни към просия, това също трябва да бъде включено в нашето бъдещо определение за това какво е търговията с хора и какво включва тя. Децата. Децата понякога са изпращани да просят от собствените си родители. Така че децата би трябвало да имат право да подават жалби срещу собствените си родители, ако те са принуждаващите ги към просия лица. Адвокатските услуги, съветите, правните съвети трябва да бъдат давани безплатно. И в заключение, в заключение предлагам да се предвиди и програма за закрила и обгрижване на някой, който из... успява да избяга от трафика. Благодаря. Ehm, Госпожа Саржентини. Благодаря. Госпожо председател. Като докладчик сянка от името на Зелените искам да направя няколко коментара. Искам да благодаря изключително много на двамата докладчици за това, че дават приоритет на защитата на жертвите. На първо място тази директива е за превенцията. За борба с трафика и за положението на жертвите. На първо място борбата с трафика на хора може да се прави по различни начини. Сериозни наказания за трафикантите, това е един начин, да. Но не забравяйте, че подхода по отношение на имиграцията в Европа също играе роля, защото е много по-ефтино и по-лесно да се наемат хора, които не пребивават законно в страната. Наблюдението, надзора в държавите членки не са достатъчно добри. Много критично е да се разгледа и разрешението за пребиваване. Много се говори и за забраната за връщане. Позоваването на разрешението за пребиваване е обвързано с намирането на трафиканта. И това не е добре, защото това обвързване няма да улесни живота на онзи, който е жертва на трафик. Трябва да правим разлика между работодател, който дава работа на хора, които са жертви на трафик и лице, което използва услугите на такива хора. Това е важна разлика. Аз лично смятам, че криминализирането на използването на услуги води до ситуация, в която лицето ще което е жертва на трафик, ще се опита да стане максимално нелегално, ако мога така да се изразя. Виждате ли някакви други зелени да искат думата, между другото, госпожо председател? Не, така че, моля ви, дайте ми една минута, ако може. Опитвам се да приключа. Много се казва за интернета, много се казва за методите на търсене, Не трябва да се осланяме само на законовото приложение тук. Следващия оратор. Благодаря на двамата докладчици за чудесната работа. Е, благодаря за това, че са възприели много от нашите предложения. Три въпроса искам да спомена. Първо би ми се искало в преамбюла да спомене факта, че трябва всички правни процедури да са основани върху подход, хуманен подход. Второ, правните системи трябва да бъдат свободни, без всякакви предварителни условия. Тук говорим за жертви, затова не трябва да обръщаме внимание на каквито и да е други условия. Трето, трябва да се окрепят да се засили значението на контактните а, пунктове на Европол и центровете за свръзка на Европол. Това се отнася особено за младите хора, които бидат принуждавани да просят. Тези центрове за съвръзка съществуват от 2006 година. Наред с това, европейският координатор трябва да бъде част от мрежа мрежа, в която да участват Европол и Евроюст. Разбирам, че съществуват проблеми в някои страни членки, но страните членки трябва да степенуват санкциите, които прилагат. Разбирам, че правната основа за преразглеждане на директивата за разрешителните за пребиваване е необходимо, тъй като тази директива е остаряла. Но много повече внимание трябва да обърнем на грижата за жертвите, на усилията за социална реинтеграция. Защото в момента, като че ли главно внимание отделяме на съдебните, съдебното преследване на нарушителите, на престъпниците. В заключение ще кажа, че не поставяме достатъчно ударение върху ролята на неправителствените организации. Когато става дума за приемане и настаняване на жертвите, на осигуряване на тяхната закрила, неправителствените организации ще играят голяма роля. Господин Диаземера. Микрофонът не е включен на е, ораторът. А, сега го включих. Благодаря. Благодаря и аз започвам с поздравления към докладчиците. За какво искам да говоря аз? На първо място да защитя тезата, че закрилата за жертвите е най-важна. Всички сме съгласни, но аз имам няколко забележки. Първата към координаторите. Всички знаем, но трябва най-много да, го, да показват, че го знаят съвета и комисията, че съществуват центрове за свръзка на Евросъюза, които се занимават точно с това. Това първо. Второ, да се знае, че парламент и комисията разработват вече доклад по процедурата по съвместно взимане на решение, за да може с това да се занимае Фронтекс. 137 член. Членовете за свръзка за сега се координират от член 133. Фронтекс и Европол всъщност биха могли, не само Фронтекс, а и Европол да бъде с такива координационни функции. Сега, конфискуването на имущество. Много депутати и много конферентни преводачи са се срещали всъщност с такива жертви, жертви, които всъщност единственото, което притежават понякога, са лодките, с които работят като каналджии. Така че нека да правим разлика между тези, които понякога транспортират невинни лица и такива, които транспортират бъдещи жертви на търговия с хора. Сега, криминализирането на потребителите. Това трябва да бъде решено първо на правна основа и сега на последно място повдигам въпроса за децата. В държавата Мали, например, има много женство, има 14-15 деца понякога в едно семейство и няма как да се изхранват. Нека и в комисията, и в съвета да не забравят това, което току-що ви изброих. Благодаря. Господин Вос и след това госпожа Ромеро Лопес. Благодаря. Като юрист искам да направя пет коментари от практически характер, свързани с правната сигурност. Изменения 20-21 максимални наказания 5 на 6 години, 10 на 12, това увеличение. И аз искам да кажа, че това затягане на наказанията няма да послужи като спирачка. Освен това, тук има противоречие с принципите на наказателното производство. Трябва да има последователност по отношение на наказанията в държавите членки. Изменение 22, насилието, турмоза, психологическото насилие. Текста не е достатъчно конкретен. Проекта от 10 юни е по-добър. Изменение 27. Ако едно лице е принудено да извърши престъпление, то трябва да е възможно ähm, да, е, трябва да е възможно да се попречи на това лице. Изменение 29 и 30 не трябва да има задължително изпълнение, ако нямаме националност. Много е трудно да се прилага правото спрямо собствените граждани. Изменение 45. Политическата цел си заслужава, но на практика могат да се създадат проблеми защото може да е възможно лицето да не знае, че извършва престъпление. Това е лицето, което използва сексуални услуги. То може да не знае, че онзи, който ги предлага, ще е жертва на трафик. Следващия оратор. Госпожа Ромеро Лопес. Благодаря ви, госпожо председател. Имам две минути, нали така? Ще се опитам обаче в тези две минути да обхвана въпроса по хоризонтален начин. Мисля, че трябва така да го разглеждаме за в бъдеще, по хоризонтален начин. Не знам дали ще имам време за всичко, така че ще подчертая на първо място важността на мрежите. Има мрежи, като тази, за която говори колегата Агустин Диас Демера. Но по принцип всички мрежи, които се занимават с трафик на наркотици, на емигранти, на хора по принцип, те не подлежат на статистическо проучване. Така че, всъщност, не само статистически данни, а изобщо понякога информация ни липсва за това явление. Така че, ако Европол започва да работи по този въпрос, не знам всъщност до каква степен те разполагат с действащи механизми за работа и евентуално бъдещо изкореняване на тези мрежи. това явление, ако не може изцяло да бъде изкоренено, то със сигурност може да бъде здраво разклатено. Така че с този инструмент, е, който в момента изграждаме, конфискация на имущество, да не забравяме, че това може да ни послужи изобщо за борба срещу организираната престъпност. Преди да тръгнем обаче към глобалните аспекти, нека да тръгнем към специфичните такива, които сякаш ни обягват от всички директиви. Когато имаме възможност да говорим следващия път с Европол, нека да ги попитаме, имат ли конкретни служби за борба с такъв един вид мрежи? Дали имат статистически данни, дали пишат доклади, отчети, дали в тях се отразява до каква степен участват трети държави, как да им изчислим обхвата. И да не забравяме, че разполагаме и с тази европейска заповед за задържане. Тя е всъщност най-голямото ни, най-голямата ни сила. Благодаря. Още няма и помен тук от белгийския министр. Имам доста оратори в списък, Ще видим какво ще стане. Госпожа Хирш. Благодаря, госпожо председател. Като докладчик в сянка от групата на либералите, искам да благодаря на, на докладчика за чудесното сътрудничество. Мисля, че трябва да възприемем цялостен подход към проблемите. За да може да отговорим на нуждите на жертвите, трябва първо да установим кои са те. И а, средите, от които най-често изхождат жертвите, трябва да по-внимателно да се отнасят към този въпрос. Член 14 се отнася до целевата информация на тези групи. В Германия много често се казва, че Някои се опитват да заобиколят криминализирането на трафикът е, на хора. Ако координаторът, за който става дума, е, е от Европейската комисия, се струва това предложение да бъде изпълнено на практика. Но криминализирането на тези действия винаги е свързано с проблеми. Става въпрос за доказателствата. Откъде ще се знае, откъде ще знае човек, че фактически ползва услугите на трафикът на човешки същества. Колкото до превенцията, е, много се радвам, че на нея се отделя специално внимание и се надявам, че усилията ни ще бъдат е, плодотворни. Сега ще дам думата на господин Луи Мишел. Съвсем накратко, госпожо председател. Искам да се върна на 45-то изменение, е, където става а, за а, рисковете не разбирам какво точно, какво, какво точно се казва тук и, и не е ясно формулирано. Съгласен съм напълно с а, колежката, че въпросът за проституцията не може да бъде решен с а, тази директива. Аз бих искал също така да имаме е, отделна директива за борба с проституцията, без да включваме проституцията в този текст, защото въпросът там е много сложен, много по-нюансиран, много по-труден, отколкото това, за което става дума тук. Затова трябва да имаме отделна директива по този въпрос. Наред това искам да благодаря на докладчиците за добрата им работа. Благодаря. Благодаря и за краткостта ви. Искат ли докладчиците да кажат няколко думи преди да дойде бългийският министр. Благодаря. Съвсем накратко. Разбрах, че изменение 45 изглежда по много различен начин на всички езици. Ясно е, че трябва да има пояснение на текста на изменение 45, защото то не се тълкува както трябва. Съвсем накратко, не става въпрос за криминализиране на услугите. Става въпрос за криминализиране на онези, които се възползват и злоупотребяват с жертвите на трафик на хора. Има недоразумение тук, трябва да се балансира тежестта на доказване. Тук не става въпрос за разглеждане на проституцията. Жалко е, че винаги така тълкувате погрешно нещата. Темата е важна, естествено. Може би би трябвало да погледнем и проституцията проституцията, защото 84% от жертвите на трафик на хора после се превръщат в жертви на сексуална търговия, но тук не става въпрос за това. Значи ще има пояснение по изменение 45 от докладчиците. Вярвайте ми. Благодаря, госпожо Хет. Госпожо Бауер, искате ли да кажете и вие нещо? Благодаря. Само три кратки коментара. По отношение на определенията имаме Европейска конвенция за определенията, имаме протокол, в който се определя съвсем ясно какво е трафик на хора. По отношение на изменение 29 и 30 екстратериториалния принцип. Имаме много случаи, в които трафикантите са от Албания, Сърбия и така нататък т.е. трети страни, но те имат постоянно пребиваване в Европейския съюз. И ще е грешка да не се криминализират тези лица, да не се преследват те наказателно. По отношение 45 ние ще се върнем на това изменение. Основната идея беше да не се наказват онези хора, които да речем, им е трансплантиран орган от лице, което е жертва на трафик. В този случай има застрашаване на здравето на човек и тогава това лице не трябва да бъде наказвано. От друга страна имаме много информация, която показва, че клиентите много често помагат на жертвите на трафик на хора, така че ние трябва да отчетем и този въпрос. По отношение на проституцията, тук става въпрос за трафик на хора, не за проституция. Въпросът е сложен и нещата са взаимно преплетени. В някои страни имаме законна проституция, в други имаме незаконна проституция. Опитваме се е, да избегнем е, въпроса за проституцията тук, доколкото е възможно. Докладът е ориентиран за трафик, към трафика на хора. Благодаря. Много благодаря. Така приключваме по този дебат. Благодаря, госпожо Свенсон, за това, че председателствахте заедно с мен. Искам да поканя министър Ватле да седне до мен. Благодаря за това, че ни дадохте няколко минути в повече. Малко изостанахме от планирания график. Уважаеми колеги, така стигаме до следващата точка в дневния ред. Ако искате да си говорите, моля да го направите извън залата. Um, Искам да приветствам тук от името на Комисията по граждански свободи министър Вателе, държавен секретар по въпросите на бюджета, политиката в областта на емиграцията и убежището, семейната политика и федералните културни институции. Доста широк портфейл. Уважаеми колеги, всички знаем колко е важна политиката в областта на емиграцията и убежището за всички институции в следващите няколко месеца ще обсъдим някои много важни теми и да се надяваме, че в рамките на следващите 6 месеца по време на Белгийското председателство някои от проблемите ще бъдат разрешени. Това е моето представяне. Сега без да се бавя давам думата на министър. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Искам и аз от моя страна да ви благодаря за поканата да говоря пред вашата комисия и също така да напомня, е, както и вие сама подчертахте, значението е, на политиката е, на политиката на, по отношение на, миграцията и убежището. По нея се водят дебати не само в Европа, но също и в рамките на страните членки. И затова много важно би било председателството да очертае своите приоритети в областта на тази политика през 6 месеца на своето председателство. Разбира се, трябва също да се посочи, че нашето председателство е част от един процес, ние, държим на приемствеността и в областта на политиката, на иммиграцията и обежата съществуват вече някои текстове, включително и в Лисабонския договор, а, също така и а, необходимо е да се подчертае общата политика в тази област, която искаме да имаме до 2012 година. Ние, а, за да постигнем нашите общи цели, ще се съобразяваме с всичко това. И, как, и тук, както и на много други места, по силата на Лисабонския договор, а, Европейския парламент получи редица допълнителни правомощия, и е, е, особено в тази област те са много важни с е, своята чувствителност, със своите послания, със своята гледна точка. Парламента ще участва в усилията да се напредне в тази област. По тази причина бих искал също така да напомня, че ние като председателство ще бъдем винаги на разположение на вашата комисия, да разискваме необходимите въпросите, които се нуждаят от разискване. Защото нашата цел е обща. Общата ни цел е а, общата а, политика а, на обежище, която трябва да приемем до 2010 година. За да имаме такава политика е необходимо да работим заедно, да работят заедно всички европейски институции – а, и именно в тези рамки искам да се впише и наши, да впишат и нашите усилия. Какви са главните цели на нашето председателство? Първо, хармонизирането на законодателството по отношение на а, обежището, борбата с незаконната иммиграция, управление на законната иммиграция и политиката на интегриране на иммигрантите, на приобщаване на иммигрантите. И бихме искали да имаме една балансирана политика в това отношение. Политика на а, а, която а, а, ще бъде а, последователна и вътрешно непротиворечива. като продължаваме борбата срещу незаконната иммиграция, като продължаваме усилията за преобщаването на иммигрантите – а, ние бихме искали да има европейска политика в областта на емиграцията и убежището. Въпросът за убежището е много важен. Искаме да имаме еднакви критерии за предоставяне на убежище в целия Европейски съюз. Съществуват шест законодателни текста, които третират този въпрос. И ние е, бихме могли да вървим напред е, с много конкретни стъпки и това ще направи и Бългийското председателство, за да можем е, да постигнем напредък към един цялостен пакет по въпросите на убежището. Затова е, ясно е, че когато става дума за директивата Евродак за дългосрочното прибиваване, когато става дума за квалификациите. Директивата за квалификациите, директивата Евродак и също Дъблинският регламент и пребиваване, дългосрочно прибиваване. Това са четири законодателни акта които ни позволяват да пристъпим към първия етап за създаване на обща политика за обежище до 2012 година. Освен това има още два текста, свързани с процедурите. Става дума за директивата за приемането на емигрантите, които не са е, е, на същият етап на развитие, но също така са много важни и които също ще ни дадат възможност да напреднем и в тази област. Въпреки, че по време на бългийското председателство едва ли ще успеем да завършим тези текстове, на макар и да продължим да работим по тях. Тук има един хоризонтален елемент, е, който е много важен. Мисля, че като продължим нашето сътрудничество, като продължим да обменяме е, мнения по тези въпроси, ще можем да постигнем напредък по тези четири първоначални текста, които споменах. Е, две директиви и два регламента. Е, до 2012 година да може да постигнем един общ режим за предоставяне на убежище за Европейския съюз. Втората тема е темата за иммиграцията. Законна иммиграция преди всичко текста за единното разрешително за пребиваване е, е повод за много, на много дебати. Комисията ще направи предложение за сезонните работници и онези, които се прехвърлят, така нареченото междукорпоративно прехвърляне, ще работим значи, по, а, а, ще работим по законната емиграция, като специално внимание обърнем на сезонните работници, е, интеркорпоративните трансфери на работници. По въпроса за емиграцията и убежището наред с а, законната иммиграция, ще продължим и борбата с незаконната иммиграция. Е, регламента за Фронтекс трябва да бъде обсъден още един път. Е, телефонът, е, телефонът на господина изглежда звъни и смущава звука. И и в рамките на борбата срещу незаконната емиграция е, с, с, с споразуменията за реадмисия, с всички останали мерки е, ще продължим борбата срещу незаконната иммиграция, е, за да може да продължим по-нататък успешното решаване на цялостния проблем. Друг много важен проблем, това е а, Въпросът е за непридружаваните малолетни. Знаете, че комисията представи текст по този въпрос. Той беше обсъден в съвета по, рамки, по време на Белгийското председателство. Ще организираме конференция по този въпрос. Самите деца. Много важен, но и много труден въпрос, но ние бихме искали да обменим информация за най-добрите практики, която става дума за този проблем. И надяваме се, че постигнем напредък и тук. Друг последен важен елемент, това е външното измерение на иммиграцията и обежището. Това са въпроси, които са свързани с нашите отношения и нашите сътрудничество с с на, а, страни а, извън Европейския съюз. А, а, и тук влиза и въпроса за а, визите и тяхното либерализиране. И като а, председател, ротационен председател, Белгия ще отдели внимание на страни като Босна, Босна Албания, които знаете, че имахме експертни мисии и за които очакваме очакваме а, приключване на разговорите, за да може да продължим да напредваме а, и в тази област. А, знам, че а, този въпрос е много важен а, и парламента му отделя голямо внимание. А, ще се опитаме а, да работим а, с неотслабващо темпо и по него. и накрая, за да остана, колко, остана колкото може повече време за въпроси, които сигурен съм, че бъдат интересни, може би трябва да спомена, е, че нашето виждане е, за бъдещето е, е да очакваме становищата на парламента по отношение на глобалния подход към миграцията и убежището и да пристъпим към първата фаза за изграждане на бъдещата обща политика за убежище, което казах трябва да имаме до 2012 година. Искаме тази политика, обща политика, да бъде възможно най-балансирана, тя да обхваща а, не само убежището, но и законната иммиграция. като се обсъждат и дъблинските а, а, а, решения и всичко, което се отнася. Като продължи борбата с незаконната иммиграция и се подобрява работата на Фронтекс, без да ослабват усилията за приобщаване на приятите в нашите страни емигранти. Очевидно това са амбициозни цели, но те, според мен, отговарят до голяма степен на желанията на парламента, на това, което сме е, е, получили до сега от него и е, наред с това, вярвам, че това е една балансирана програма, която ни дава добри възможности да конкретизираме тези политически намерения а в практически действия. Благодаря. Благодаря. Имам а, искания за изказвания. Предлагам да чуем две-три от тях и след това ще помолим а, господин държавният секретар да отговори. Първо господин Дяз Демера. Много благодаря, госпожо председател. Благодаря ви, господин заместник министър. И слушах ви. И слушах ви с голям интерес, когато говорихте и излагахте приоритетите на бългийското председателство. И на четвърто място чух да споменавате интеграцията. Споменахте я, но не я доразвихте, може би защото, както и аз самия, знаете добре, че интеграцията не е общностно правомощие искам да ви кажа, че съм малко разочарован от пакета за политическо убежище. Първо беше 2010 крайния срок, след това бе отложен 2012. Знам, че има затруднения с Юродак и прочие, но продължаваме да имаме нужда от такава една общност на политика по предоставяне на политическо убежище. Друго нещо, което ме вълнува е това, че не ми стана ясно какво точно имате предвид, когато казвате, за проучвателни мисии, свързани с иммиграцията в трети държави. Какво точно значи това? Ще се сблъскаме с нашите така наречени офицери за свръзка, които работят в много трети държави, представляват Евросъюза. И освен това искам да ми кажете как тези служители или офицери за свръзка си взаимодействат с Фронтекс. Защо ви питам? Защото изготвяме доклад е, по процедурата за съвместно вземане на решение. И на последно място искам да ви попитам във връзка с правилника Фронтекс, какви инициативи предвижда Белгийското председателство, какви нови превомощия предвижда да застъпи в е, този правилник на Фронтекс. Благодаря. Um, next. Следващия в списък госпожа Ромеро Гомес след това госпожа Викстрем и след това ще дадем думата на министъра за отговор. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря. Извинете. Ще огранича времето за изказване отново, защото има повече от 10 човека, които искат да се изкажат. Имаме отговори на министъра. Моля ви, две минути. Хубаво, ще имам предвид. Благодаря пак. Благодаря за изложението на Белгийското председателство. Искам да попитам следното. На първо място, какво значение влагате в фразата, използвана от господин Лютерм, когато спомена злоупотреба с политическо насилие, с политическо, търсенето на политическо убежище. Извинете. Ако нямаме ни едно общо определение, наистина може да има държави членки, които да си да страдат от едно такова отношение, прекомерно искане на политическо убежище, но в европейски мащаб това не е проблем. Затова ви питам, знаете ли какво точно имаше предвид господин Лютерм, когато каза, че се злоупотребява с търсенето на политическо убежище? Сега по въпроса за пътния лист и процедурите. В нашите папки намираме документи, които твърдят, че това е приоритет. Политиката за търсене на политическо и даване на политическо убежище. Какви са обаче хоризонталните мерки, които възнамерявате да предприемете? И на второ място искам да ви питам за общата политика по емиграцията. За момента имаме един общ пакт, една обща договорка, но тя е свързана само за полетите, репатриращи, екстрадиращи чужденци. Нямаме информация дали Белгийското председателство смята и тук да поедем инициативи. Благодаря. Благодаря. Последна за сега госпожа Викстрем. Благодаря. На първо място искам да благодаря на държавния секретар за представенето. Искам да кажа, че в парламента имаме големи надежди спрямо белгийското председателство. Желая ви всичко най-добро в работата с нас и с комисията по отношение на Евродак, квалификациите, Дъблин, разрешението за дългосрочно пребиваване. Има много какво да се направи. Притесняваме се, че се засягат две важни директиви, като директивата за процедурите и директивата за приемането. Всъщност тези две директиви остават извън обхвата. Някак си като че ли си избираме с какво да се занимаваме. Ако оставим тези две директиви, перспективи извън онова, което ще разглеждаме, няма да успеем да завършим политиката по тези въпроси. Политиката по убежището просто ще загуби своя смисъл и значение. Затова ви моля да приемате сериозно този въпрос и да определите един много ясен график за да може ние в парламента да се вземем с директивата за процедурите и директивата за приемането. Защото когато другите директиви се разгледат допълнително, тези две не трябва да остават в страни. Това е както прикамване, така и молба. Благодаря. Okay, thank you very... Много благодаря, господин Вателет. Oui, благодаря, благодаря за тези първи въпроси. Ще отговоря първо на господин Дяд Демера. Надявам се, че правилно произнасям името му. Истина е, че говорих за интеграцията, т.е. за приобщаването на емигрантите. Разбира се, Европейския съюз тук няма пряка правомощия, това са правомощия на страните членки преди всичко. Ясно е, че когато обаче не може да имаме политика на убежище, без да предвидиме този важен въпрос. Споменах също и Frontex. Много добре знаем как искаме да се развива Frontex. Известни са ни, известен е напредъка, който направихме в неговата работа. Необходимо са допълнителни кадри, за да може Frontex да продължи да се развива по-нататък. Но исках да покажа как въпросът трябва да се разглежда балансирано, да се, без да се изпуска от поглед нито един от неговите аспекти. И за това говорих и за интеграцията на иммигрантите, въпреки че, както вие посочихте, тя не е правомощие на Европейския съюз. И, и, примерно директивата за процедури за даване на обежище, която вие споменахте, е много важна. И за това трябва да започнем колкото може по-бързо да вървим напред към общата политика на обежище до 2012 година тя да бъде готова. И за това не можем и не бива да губим повече време да, чувстваме, че съществува реална възможност да направим напредък вече по първият етап. Евродак ни осигурява информацията, Дъблинският регламент не дава възможност да осигурим необходимия баланс и също така солидарност между страните, които са подложени на много голям имиграционен натиск а, а, уеднаквяване на изискванията относно квалификациите и на възоснова на това да тръгнем по правия път, вече първият етап за общата политика на убежище. Не по-малко значение са и директивата за приемането на емигрантите и директивата за дългосрочно пребиваващите. Това са причините, поради които представих всички тези документи заедно, за да може да получим един цялостен поглед върху общата политика на убежище, към която се стремим. Госпожа Ромеро Лопес спомена също така речта на нашия министър-председател Ив Летерм. Наистина в Белгия беше изправена а, а, път искания за визи от страни, на, с, с които предстои либерализирането на, на, виз, на визовия режим. А, и жертви на липсата на информация много често са самите иммигранти, които получават неверна информация в своите страни. А, именно за това е полезен режима режимът за либерализиране на визите. Защото ми виждаме хора, които идват, получили са грешна информация по отношение на либерализирането на визите, по отношение на достъпа до социални, социална защита, достъпа до работа и така нататък. Информацията, която са получили, е изцяло неверна, неверна. Те идват в Белгия, като очакват всичко това, без да могат да го получат. И за това ние настояваме новата процедура за либерализиране на а, визите, а, да има кампания за информация. Информация, а, която ще получат а, гражданите на страните, с които либерализираме, за които либерализираме а, визите, за да могат а, те да имат правилна а, информация, а, за да бъдем справедливи към тях, те да не станат жертви на онези, които се а, възползват а, от тяхната доверчивост. А, по отношение, примерно, на социалната защита, работа и така нататък, които могат да получат в европейските страни, в които отиват с облегчен визов режим. Затова ние настояваме на мониторинг от страната, на, от страната на комисията, която да наблюдава как протичат тези процеси, за да може те да протичат по най-добрия възможен начин. И колкото по-нататък върви процеса на либерализирането на визите, толкова по-положително ще бъде тази работа и за Европа, и за страните, за които става дума, и за техните граждани, като те са достатъчно добре употребяват с тяхното доверие. Благодаря. Сега следващите госпожа Аргентини, госпожа Таварес и господин Клас. Трима души първо, госпожа Сарентини. Благодаря. Господин Вателе. Прочетох документа на Белгийското председателство в областта на емиграцията и убежището, слушах и вашето изказване и оставам с впечатлението, че се опитваме да имаме обща европейска система за убежището до 2012, само че не знаем дали ще успеем или не. Защото вие не казахте, че до месец декември ще има ново предложение, да кажем, за Дъблин. Това ще е много добре, ако се случи, защото ние се вълнуваме и не само ние. Знаете, че има много случаи е, на хора, които са засегнати, например, афганистанци, които се изпращат обратно в Гърция и така нататък. Споменавате среща на върха, в Африка, Либия. Оставам с е, горчив е, вкус е, в устата с оглед на събитието от последната седмица. 400 еритрейци, които се опитаха да стигнат до Италия, сега ще бъдат изпратени обратно. Поне така се възнамеряваше. Значи трябва да правим разлика между защитата на хората от една страна и политиката в областта на емиграцията и убежището от друга. Защото ние имаме застаряващо население и ще имаме нужда от хора. Прочетох много мъгляви обещания, но не и конкретни дати. Може ли да кажете, че на 31 декември 2010 година ще има предложение на съвета, например? Благодаря господин Таварес и след това господин Клас. Благодаря, госпожо председател. Колегата Корнели също ще зададе няколко въпроса от името на нашата група, затова ще говоря само за беженците и презаселването. Това е моята тема тук в комисията. Аз съм подготвил доклад. В приоритетите на Белгийското председателство аз не виждам тази тема. Бих искал да насоча вашето внимание към точно тази тема. Последните няколко месеца работим по въпроса. Имаме много голям консенсус. Двата доклада бяха изпратени за гласуване последния месец май, бяха одобрени. Имахме повече от 500 гласа за. И имахме в тях идеи за създаване на звено за презаселване, може би в рамките на ЕАСО. Има хоризонтални въпроси, свързани с делегираните актове, които трябва да намерят своето решение. Надяваме се, че съвета ще сътрудничи. Трябва да работим, тъй като проблема се засяга вече в няколко различни доклада. Важно е да се работи по въпроса, тъй като Европейския съюз не прави онова, което трябва. Около 5000 беженци презаселваме на година. В рамките на ООН те са 80 000. Глобалните оценки показват, че има нужда от презаселване на около 200 000 беженци. Искам да насоча вашето внимание към този въпрос и се надявам, че Белгийското председателство ще му отдели повече внимание. Господин Клас е последен сега. Имам... Много благодаря. Uh, uh, благодаря ви. Госпожо председател, Изненадан съм от това, което казахте, че Белгийското председателство ще се бори против нелегалната иммиграция. Много изненадващо това, предвид факта, че през последните 10 години Белгийското правителство всъщност поощряваше тази нелегална иммиграция, не се бореше срещу нея и за това всъщност е, в момента има колективни регуларизи, е, регуларизирани, ако мога така да ги нарека, именно издаване на документи. Хиляди хора в момента подават документи, за да получат разрешения. 20 хиляди всъщност чужденци са получили обещания да имат редовен документ за престой. Вместо да опазваме границите, ние ги отваряме. Затова ви питам, какви конкретни мерки ще предложите в съвета за борба против тази нелегална демиграция? Повтарям, защото легалната миграция, разбирам, да бъде, да бъде приоритет, но когато споменавате пък демографския дефицит, не знам как да го разбирам. Дали пък да не искаме дали не искаме случайно в момента да дефинираме тази незаконна емиграция като демографски желателна имиграция. Има безработица, има безработица, така че не виждам защо цитирате нелегалната емиграция като начин за посрещане на економически нужди. Пледирам, значи, за процедура за редовна процедура за искане на разрешение за пребиваване. Няма защо да смесваме престоя с работния пазар. Благодаря. Благодаря ви. Започвам с госпожа Саргентини и нейния въпрос. Благодаря, че ми зададе този въпрос, за да мога да кажа, че наистина законодателните инициативи и бързото придвижване напред по календара са важни за нас. Радвам се, че и вие споделяте това виждане. Казах ви ясно кои са четирите ни приоритета, четирите законодателни документа, които са на първо място за нас. Не мога да бъда по-ясен от това. В законодателен план. Благодаря и на господин Таварес за въпроса. Знам, че той е особено чувствителен по въпроса за презаселването на иммигранти. Знам, че работи по доклад, свързан с това. наистина този въпрос ни занимава отдавна. Не успяваме да намерим еднозначно решение. Чакаме обаче предложение от комисията. Вярно е наистина, че Белгия работи по този въпрос и за това отново го постави, защото искаме да го реактивираме. Сега, господин Клас, да му, да му напомня, че Белгия е един от най-активните партньори участници в Frontex и ние носим част, нашата част от отговорността за опазването на външните граници. Наистина ще имаме демографски затруднения в бъдеще, така че да си затваряме очите пред този факт в Европа изобщо и в Белгия е крайно недълновидно, крайно безотговорно би било. Um, Уважаеми колеги, за ваша информация, 8 човека искат да се изкажат още. Затварям списъка ако всички проявят същата дисциплина както преди и ако министъра остане също толкова крата, както до сега, ще успеем преди 11 часа, както предвиждаме. Сега, господин Яколино, госпожа Гийом и господин Бусотил. Господин Яколино. Благодаря, госпожо председател. Искам да кажа добре дошъл на господин министър и неговите намерения да управлява миграционния процес в дух на солидарност. Това отговаря на стокхолмския дух. Европейските институции трябва да бъдат активни в тази област. Няма съмнение в това. Но имам няколко кратки въпроси. Някои от е, директивите, които се отнасят до работници, които идват от трети страни. Междукорпоративните трансфери, например. А, те трябва да отчитат нуждите на пазара на труда. А, не трябва да забравяме тези проблеми поради застаряването на европейското население. Струва ми се, че е, този проблем е, може да бъде решен е, в рамките на 6-месечното ротационно председателство на Белгия. Но как ще прилагаме тези законодателни актове? Как на практика Белгийското председателство ще използва духът на солидарност, за, за който говори? А, примерно в Средиземноморския басейн. Съществуват механизми на сътрудничество, имаме споразумения за сътрудничество с някои средиземноморски страни, но кога Европейския съюз ще се заеме с този въпрос? Не става дума само за Италия, Малта и Кипър. Не става дума за някакви мечти, става дума за нещо, което реално трябва да направим. Необходима ни е система. Защото иначе е, ще имаме само една мозайка е, от е, споразумение за сътрудничество. Необходима ни е система за, необходима ни е система за сътрудничество. Благодаря. Моя въпрос е свързан с това, което споменаха колегите. Всички споделяме мнението, че трябва бързо да се придвижваме напред по законодателния календар. Това, което обаче не бива да забравяме, е, че не всички ще успеем да се предвиждаме със същото темпо, когато остава дума, например, за крайна дата 2012 за пакета по убежище. Ако много се забързаме, в крайна сметка ще стигнем до текст, който не е основан на първични законодателни документи, а на висящи и все още неприяти такива. И така, така, убежището Убежището и правата на търсещите убежища няма да имат пряка връзка с съответната им правна база не винаги едни и същи причини е, се изразяват в крайна сметка в едни и същи явления. Не бива да мерим с един аршин всичко. Понякога действителността е много прозаична и държавите членки настояват, настояват административните и е, финансови разходи, свързани с е, пакета по убежището да бъдат от общностния бюджет. Ето за това съм малко скептична към крайната дата, която определяме. Има извършена работа от комисията и на основата на тази информация можем да заключим, че това са важни проблеми, но не бива да ги привеждаме под общ знаменател – защото не винаги от една правна основа можем да изхождаме за управление или урегулиране на различни явления. Не знам дали ясно ме разбрахте. Uh, Благодаря, господин председател. Господин министр, госпожо председател, господин министр, аз отговарям за Frontex е, и трябва да постигнем някакво споразумение, някакво заключение до края на годината. И затова искам да знам какво е положението в съвета по въпроса Frontex и по-специално във връзка с възможността Frontex да купува а, собствените си, а, за оборудване на собствените си нуждане. А, и какво е, виждате постепенно Frontex да се превърне в страшно европейските граждани. Също така въпроса за солидарността, който бе повдигнат от колежката. Е, въпроса за обежището е, е, се основава на въпроса за солидарността, но искаме солидарност не само с онези, които търсят обежище, но и солидарност с онези страни, които поемат сега по-голям товар поради наплива на, на хора, които търсят обежище. Вие нищо не казахте за този втори аспект на солидарността, солидарността с тези страни тези фронтови страни. Но това бих искал да попитам какво са намеренията на бългийското председателство по отношение на субдолидарността на тези страни, които понасят най-голямото бреме от наплива на иммигранти и тези хора, които искат убежище. А сега, за да отговоря на въпросите на господин Яколино на, и на другите въпроси, свързани с солидарността. Дъблинският регламент е един от механизмите, с които може да отговорим на този въпрос. И какви са условията, когато една страна е подложена на извънреден натиск и какви са механизмите на солидарност, които могат да бъдат използвани. Много добре знаете за пилотният процес, пилотният проект, за разселването. А, а, може да се установи кои са а, страните отговорни за това. Да се използват, а, могат да се използват а, европейските фондове, да се използва помощта на Frontex, да се използва бюрото за помощ, а, което може да окаже практическа помощ, примерно а, за изхранването и така нататък. Това е съвсем мерки на солидарност, които могат да помогнат за по-доброто управление на миграционните потоци. Но мисля, че въпросът за солидарността трябва да се разглежда паралелно с въпроса за отговорността. За, защото механизмите за солидарност трябва да се разбират като част от едно пространство, където едни и същи правила се прилагат навсякъде в Европейския съюз. Мисля, че към тези два въпроса трябва да се подхожда по един и същи начин, с един и същи поглед към бъдещето. Не може да се разделя въпроса за солидарността от въпроса за отговорността. Наистина има страни, които са подложени на изключително голям натиск и трябва да анализираме това положение, да бъдем повече солидарни с тях, но в същото време трябва а, да вървим към по-нататъчно хармонизиране по отношение на правилата за предоставяне на обежище, за да вдъхнем по-голяма увереност, по-голямо доверие у страните, и тогава ще бъдат много по-ефективни нашите мерки в областта на солидарността. Значи става дума а, за а, а, един коктейл, а, за една а, смес, а, а, която има две страни солидарност и отговорност. Колкото по отношение на Frontex, а, надявам се, че по време на нашето председателство ще може да направим сериозен напредък по отношение на собствените преходоисточници, собствените активи на Frontex и ще бъдем в състояние да работим ефективно по тази работа и може да разчитаме несъмнено на, сътрудничество на парламента в тази област. Въпросът на госпожа Гиом. Когато казвате, че в рамките на предложенията на първи етап, които внасяме сега, насочваме вниманието си главно върху а, задълженията, а, мисля, че текстовете, които се отнасят примерно до квалификациите, смятаме, че е, и във връзка с тях трябва да имаме колко може по-балансиран подход. В, още на първият етап – и по отношение на частта на Дъблинската регламент и по отношение на директивата Евродак. За да може наистина да покажем каква линия искаме да следваме по отношение на иммиграцията и е, убежището. Но нещо, което казах вече, без да забравяме, че искаме е, да напредваме и по а, а, а, директивата за а, приемането и директивата за процедурите за предоставяне на обежище. Е, по този начин ще можем е, да конкретизираме е, своите цели за 2012 година и по-добре ще тръгнем към изпълнението на този първи етап, който е абсолютно необходим. И последният въпрос на господин Яколино. Наистина тези три документа са а, наш приоритет. Става дума за сезонните работници и за работите, които се прехвърлят от едно предприятие в друго. Благодаря. И сега ще дам думата на пет души за въпроси, един след друг, в един кръг въпроси. Госпожа Анджелини, Хименес, Келес, Емст и госпожа Файо, госпожа Анджелини, имате думата. Благодаря, господин, госпожо председател. Благодаря ви, господин министър. Стори ми се, че Белгийското председателство ще апелира за по-голяма отговорност на държавите членки. Стори ми се, че го казахте. Искам да вярвам, че това е така. И че освен това ще апелирате към по-добре разпределена отговорност по въпроса за презаселването на емигранти. Много сме удовлетворени от това обещание и очакваме, значи, резултати. Благодаря ви и за това, че заявявате ясно желание да регламентирате въпроса за непридружаваните малолетни лица. И в заключение искам да ви попитам за предложението за директива за трафик с човешки същества. Всъщност имахме допреди малко дебат по въпроса за тази търговия с хора. Как се свързва това с реадмисията, с обратното приемане? Каква е връзката между тези две явления по ваше мнение и как смятате, че трябва да се определи понятието жертва на едно от тези две явления. Благодаря, казва госпожа Хименес, благодаря на господин държавния секретар. Искам да се обърна към него и към всички колеги и да им кажа, че, идва, че аз произхождам от Испания, от Андалусия по-точно, където страдаме, глагола е страдаме, <laughs> наистина на собствен гръб имиграцията. В Гранада, например, често е, по вестниците пише за такива трагични случаи, като издавени емигранти, издавени бебета, дори малки деца, когато са опитвали да дойдат от Африка до а, Европа и са се удавили там, където ние щастливо се къпем през лятото. Съгласна съм с това, че трябва да знаем, че, че информацията е много важна и не само за най-засегнатите от емиграцията държави, е изобщо за всички европейци. Затова, затова искам да помоля Белгийското председателство, да изискам от него да даде импулс на европейската солидарност. Европейска солидарност изразена в законодателни текстове. Работим по такива законодателни текстове, за да може не само разположените в Южна Европа държави наносят това тежко бреме. Често се обръщат към мен от малки грачета и селца в Южна Испания с молба нещо да направят. Това не е само наш испански проблем. Това е ясно ясно, но ние го страдаме. Ние го носим на плещите си. Моля Белгийското председателство да не го забравя. Благодаря, госпожа Келер. Um, Благодаря. За съжаление, не съм сигурна че чувам отговор на много от въпросите, които бяха зададени до сега. Те са интересни и за мен, така че аз ще задам максимално конкретен въпрос и ще е добре, ако може да получа и много конкретни отговори. Сега, по отношение на Frontex, искам да разбера дали Белгийското председателство смята да започне разследване по отношение на докладите че Фронтекс нарушава човешките права, че има нарушаване на забраната за връщане. Ще се разследва ли този въпрос и ако не, защо? Освен това, по въпроса на господин Бусотил, какво смята Белгийското председателство за развитието на Фронтекс? Как трябва да изглежда Фронтекс след половин година и след 5 години? Как искате да се гарантира правото на убежище? в синхрон естествено с защитата на границите. Сега, разбирам, че съвета е против създаването на обща система на обежище, най-вече Германия е против. Как смятате да разрешите тези трудности? Как смятате, че може да се придвижим напред по отношение на общата процедура за предоставане на обежище? Какви са вашите приоритети, свързани и с незаконната иммиграция? И последния въпрос е как смятате, че трябва да се работи по въпроса с Гърция, която няма система, както трябва да има за убежище? Искам да чуя вашите конкретни въпроси. Благодаря, че толкова много въпроси зададохте в рамките на две минути. Госпожа Ернст. Ähm, Благодаря. Хармонизацията на законодателството е изключително важна, както почетаха много от предишните оратори. Има известни притеснения в Германия. Искам да разбера аз как ще се справите с германските притеснения. Как ще ги а, оталожите, как ще ни успокоите по някакъв начин. Във вашата програма казвате, че трябва да се гарантира високо ниво на закрила и защита за онези, които участват в процедурите по предоставяне на обежище. Говорите за хармонизация на правото свързано с предоставяне на обежище. Как точно ще определите обаче кои са тези хора? Как ще определите като цяло проблематиката тук? На второ място, по отношение на реадмисията, казахте, че трябва да се подпишат нови споразумения. Кои споразумения точно е, ще подпишете вие? С кои държави ще работите? На трето място, по отношение на непредружаваните непълнолетни. Какво ще стане с тях? Това е изключително важно. Непредружаваните непълнолетни лица имат нужда от специална защита. Има ли вече взето решение от типа на това, че, например, те ще могат да останат в страната. Споменахте Фронтекс. Какви според вас са целите на Фронтекс? Те се обсъждат в момента. Госпожа Файон, благодаря. Благодаря на държавния секретар за цялата информация. Съвсем накратко. В Европейския парламент аз отговарям за доклада за либерализацията на визовия режим за Босна и Херцеговина и Албания. Днес след това ще обсъждаме темата. Искам да вземете конкретна позиция по въпроса, защото в уводното си слово казахте, че това е един от приоритетите за бългийското председателство. Искам да ви кажа, че аз съм много разочарована от поведението на бългийското председателство, защото не ми се струва, че белгийците полагат достатъчно усилие за финализиране на процеса спрямо от двете страни. В началото на септември в Европейския парламент ще имаме устен доклад относно техническата готовност на двете страни. Според информацията, с която разполагам, и двете страни са готови от техническа гледна точка – Последната актуализация на програмата на Белгийското председателство казва, че министрите ще обсъждат темата през ноември, а не през октомври, както се планираше, значи ще има допълнително забавене. Сега, липсва политическа воля тук или има някакви технически затруднения? Защо да не преминем към конкретни решения? Искам да ви напомня, че Последния ноември, заедно с съвета, приехме обща декларация и там се казва, че и двете страни са приоритет. Виждам, че Европейския парламент е готов да действа, само че не виждам такава готовност от ваша страна. Благодаря. Преключихме списъка с ораторите. Господин Ватле, имате думата. Благодаря. Може би да започна с търговията с хората, тъй като двама души го повдигнаха. Предвидена е конференция в, през октомври месец, за да можем да дадем един по-добър отговор на Стокхолмската програма, що се отнася именно до това, до тази срамна търговия с човешки същества. Благодаря на госпожа Хенци, на госпожа Анджелили, защото повдигнаха въпроса за непридружените непълнолетни лица. Важно е, ще се опитаме да стартираме обмен на добри практики, свързани с закрилата на тези непридружавани малолетни лица, определене на възрастта и така нататък, тъй като това е една особено уязвима социална група. Госпожа Хименес, нейният въпрос. Разбира се, че знаем, че най-големи затруднения срещат някои държави по въпроса за незаконната иммиграция. Ето за това ще обвържем нашата политика по търсене на убежище и емиграция с понятието за солидарност. Сега, това, което повдигна като въпрос господин Бузотил за сътрудничество с Фронтекс. Разбира се, че имаме намерение да работим по този въпрос, по въпроса за правилника. Знаем колко е важна една хурма, хармонизирана политика по въпросите на убежището. Знаем колко е важно да работим в координация и единодействие. Ние, евроинституциите, чух го от мнозина от вас. Е, чух, че мнозина от вас желаят едно такова засилено и тясно сътрудничество до 2012 година. И по това ще работим. По този въпрос ще го работим. Сега, това, което зададе въпрос, като въпрос госпожа Ернст, всички сме подписали Женевската конвенция и всички трябва да признаваме бежанците и търсещите убежище. Това е едно от нашите задължения като подписващи страни. Реадмисията – да ви подчертая само, че ще продължим да спазваме сключените договори и да работим също така по преговорите, които се водят в момента с Марокко и Турция. Това е част, неразривно свързана с, с всички останали елементи от нашата външна политика – когато екстрадираме някого от тук, трябва да знаем дали обратната, трет, съответната страна ще го приеме обратно. Знаете, че в момента водим преговори с Пакистан по този въпрос, по въпроса за споразумението за реадмисия. Сега за визите и либерализирането на визовия режим не мога да ви дам конкретен отговор за случая на Босна и Албания, преди особено да съм се запознал с последните доклади на комисията по този въпрос, важно е тези държави да са изпълнили из... определени изисквания преди да се либерализира визовия режим, режим за техните граждани. Надяваме се, че няма да се забави този доклад, който чакаме. Благодаря. Благодаря, господин министър. Вече прехвърлихме времето, останаха един-два въпроса, на които не намерих, не дадахме отговор, но ако разрешите, ще ви изпратим тези въпроси писменно а, и по този начин ще имате възможност да им отговорите. Бих помолила колегите, които не успяха да зададат въпросите си, да ги изпратят на секретарята. Но моля само въпросите, които на които се бяха записали за изказване, не можаха да зададат въпросите си, да получат отговор. Благодаря ви, надявам се, че ще ви виждаме отново и отново през едните 6 месеца. Колеги. Следващата точка от нашия дневен ред е гласуване. Ще гласуваме споразумението между Европейската комисия и Пакистан за реадмисия. Докладчик е господин Согор. Най-напред искам да ви напомня, че трябва да използвате картите си, да ги мушате в апаратчето. Разбирам, че госпожа Гризбек иска преди гласуването да каже нещо. Да, благодаря, госпожо председател. Ще бъда много кратка. Това е обяснение на гласуването на моята група. След преговорите, след разискванията, след а, така много а, съмнения сред разговорите с комисията и така нататък, групата ще гласува за, защото ние получихме гаранции и получихме ангажимент. Получихме писмени гаранции, които всички сигурно имате пред себе си. А, значи, първо се напомня много твърдо от страна на комисията за международната а, закрила и принципът за ненасилствено връщане, т.е. уязвимите, които могат да пострадат било в транзитните страни, било в страната, в която се връщат, няма да бъдат връщани. Надяваме се, че това са не само думи, че тези ангажименти ще бъдат зачитани. И бяха поети сериозни ангажименти от страна на комисията, от една страна да упражни натиск. Използвам умишлено този термин, защото този термин беше използван да се упражни натиск върху Пакистан да ратифицира Женевската конвенция и всички колеги знаят, всеки 6 месеца да се внася доклад в Европейския парламент за това как действа споразумението е, за реадмисия, по-специално споразумението с Пакистан, ако то бъде сега прието. Също така, е, съвместният комитет да установи контакти с неправителствени организации, които действат в тази област. И за това комисията парламента и особено нашата комисия имат сериозна, носят сериозна политическа отговорност а, да следят а, дали се изпълняват тези ангажименти. Тези ангажименти не са поети само по отношение на съответните страни, а те са поети и от страна на комисията спрямо парламента и спрямо нашата комисия. Затова, като имам предвид тези писмени ангажименти на комисията, ние ще гласуваме за. Благодаря. Госпожо председател. Мадам Грисбек, I have three more requests for the floor. For... Uh, excuse me, I, I, I, it's not a debate, but... Извинявайте, това не е дебат. Става дума за разясняване на гласовете. Иска ли някой да каже нещо преди гласуването? Да, госпожа Флотър. Oui, c'est vrai, effectivement. Да, истина е, че обяснението на гласуването обикновено става след гласуването. След като започнахме с предварително обясняване на гласуването, може би мога да продължа в същия дух. А, оставям на вашето председателство, госпожа председател, да решите кога ще си обясняваме гласуването. Начин по който сме гласували. И след дълъг а, размисъл, а, трябва да кажа, че а, ние, а, зелените, няма да а, подкрепим това споразумение. това е една страна, която има най-много беженци в целия свят. И като имаме предвид конкретните условия, ние смятаме, че ангажиментите, които са били поети, е, дали ще могат да бъдат те изпълнени документи за е, срокове и така нататък. Е, дори, дори пакистанският посланник не може да отговори на всички тези въпроси и за това, със съжаление, ще кажа, че а, е, смятам, че парламентът е, не е, изпълнява своите отговорности, които носи, отговорности, които носи към тези лица. Ако има други, които искат да обяснат гласа си, гласуването си, молят, бъде съвсем кратко. За една минута, не повече от една минута. Процедурен въпрос. Госпожо председател, това е абсолютно неправилна процедура. Не, не, не е предвидено време за дебат, това е време за гласуване, ясно е посочено в дневния ред. Сега не е време за обясняване на гласовете. Моля ви, незабавно пристъпете към гласуване, защото много членове са дошли тук именно за да гласуват, не да участват в дебат. Ако, ако някой иска думата, не мога да кажа, знам предварително те какво искат да кажат. Да, господин Кърков, искат думата. Господин Кърков първо, който иска да каже нещо по процедурен въпрос, след това ще гласуваме и след това, който иска, ще обяснява. Господин Кирков, поддържам току-що изказване се. По нашите правила а, ясно е, че обясненията се дават след като човек е гласувал, когато се казва защо е гласувал така или иначе. А, първо се гласува, след това се обяснява. Благодаря. Тогава ще гласуваме и след, първо и след това ще има две кратки обяснения на гласуването. Гласуваме. Онези, които искат да се подкрепи споразумението, гласуват за, онези, които са против него, гласуват против. Електронно гласуване. Всички ли гласуваха? Не още. Ако на някой не му работи е, апаратчето, да си смени мястото. Госпожа Ярока, ако обичате, сменете си мястото. А, проработили ви препаратчето? Приключихме ли с гласуването? Един има още, който не е гласувал. Край на гласуването. И така. 30 за, 22 против, няма въздържали се. Е, прието. Докладчика иска думата. Ще му дам думата и след това две обяснения на гласуване. Господин Согор е първи. Köszönöm szépen, én csak meg szeretném köszönni a kollégák bölcsességét, akik megszavazták ezt. Благодаря. Искам да благодаря на всички колеги, които гласуваха за Oh, Нямаше превод, така ли? Искам да благодаря. Повтаря оратора, имаше превод, няма проблем от българска кабина. Това е най-краткото изказване до сега. Онези, които искат да си тръгнат, нека да го направят тихо. Госпожа Ернст. Благодаря. Искам да обясня своето гласуване и да ви дам малко информация. Европейската обединена левица гласува против. Защо? Защото това е ключово споразумение. То е прецедент за бъдещи споразумения. Ние се притесняваме, че в подобни случаи човешките права, гражданските права няма да играят никаква роля. онова, което комисията каза, не ни харесва, разни козметични обяснения, притесняваме се за съдбата на беженците, които няма да бъдат защитени. Знаем, че Пакистан не е ратифицирала Женевската конвенция. Не можем да очакваме, че тази страна ще окаже необходимата подкрепа на беженците. Трябва да кажа, че работих с а, някои колеги, най-вече с а, Елен Флотър. Изготвихме един доклад на малцинството. Ще го изпратим на всички колеги, дано те да го подпишат. Гийом за една минута. Да, много благодаря. Често слушаме обяснения и моята политическа група особено често поставя въпроси и, за съжаление, не получава отговори, за разлика от току-що изложеното от преждеговорившата. Така че аз не бих могла да, да бъда толкова доволна, колкото е тя що се отнася до информацията, която се получава от Еврокомисията по въпроса за споразуменията за реадмисия. Никаква информация не получаваме, не получавахме и не знам защо така изглежда, че ще продължи и в бъдеще. Хубаво е тяхното решение да предоставят резолюция на мълцинството. Благодаря. Така приключваме тази точка по дневния ред. Стигаме до точка 11. Европейски агенции, извършващи дейност в пространството на свобода, сигурност и правосъдие. Ще говорим за два въпроса. Ще има изложение относно актуалното състояние на агенциите на ЕС и въздействието върху тях на договор от Лисабон и евентуално обмяна на гледни точки с представител на Постоянния комитет за оперативно сътрудничество в областта на вътрешната сигурност – Колеги, всички знаем, че напоследък броя на европейските агенции, които работят в областта на свободата, сигурността и правосъдието се увеличи. Трябва да се определи обща рамка, за да се улесни и засили сътрудничеството между тези агенции, както и да се улесни сътрудничеството между Европейския парламент и националните парламенти. Този въпрос е в компетенциите на Постоянния комитет за оперативно сътрудничество в областта на вътрешната сигурност, КОСИ и отдела за стратегическо планиране за вътрешна сигурност на Европейската комисия. Европейския парламент беше помолен да разгледа тези въпроси, най-вече агенциите, които получиха международен характер, като Европол и Евроюст. Колеги, ако не действаме достатъчно бързо, ще мине една година от влизането в сила на договор Лисабон без положението да се е подобрило. Така че ще имаме първа обмяна на гледна точки с Джин Ламбърт, която е представител на Либе и е, е, представител на Европейския парламент. По отношение на агенцията, това ще дам думата на господин Кокобер от е, комисията. Той тук ли е? Добре. Първо ще чуем Джин Ламбард. Uh, Благодаря. Госпожо председател, аз не се считам за представител на Комисията по граждански свободи, защото има работна група на парламента, има междуинституционална работна група, която работи по отношение на тези агенции. Аз съм единственият човек от нашата комисия в тази група, защото има някои други хора, които са представители на други комисии. И всъщност основата тук е най-вече бюджетния контрол. А това не е, е най-вероятно добрия начин за разглеждане на работата на агенциите. Какво се случва сега след договора от Лисабон? Каква е връзката между агенциите и нашата комисия? Имаме предложение на комисията за агенциите, имаме доклад Папа Стамкос на парламента от 2008 година. Там се казва, че ще има група, в която ще участват представители на различните парламентарни комисии в тази е, в целия този процес се разглеждат а, е, агенцията от гледна точка на това колко добре си вършат тези работа, те работата, искаме да видим как може да се подобри тяхната структура, действие и контрол. Има голямо разнообразие сред агенциите, както ще стане ясно. Една от областите, която се обсъжда е ролята на Европейския парламент. И това каква трябва да е структурата на диалога между агенциите и различните заинтересовани лица. Да се надяваме, че този въпрос ще бъде разгледан допълнително. А ако има хора, които проявяват а, интерес към подробностите, има един пълноправен, пълен доклад а, от комисията за агенциите. Унези от вас, които искат да имат лятно четене на плажа, могат да си го вземат този доклад. Имаме обяснителна бележка за нашата комисия, която ще бъде раздадена от секретарията. Много проблеми възникват тук. На първо място, Стохолмската програма, ще говоря за това след малко, имаме резолюция от ноември 2009 година. Както вие казахте във вашето уводно слово, госпожо председател, две агенции, Евроюст и Европол, вече са с статут според договор от Лисабон в съответните членове 85 и 88 разглеждаме международната перспектива на работата на някои агенции. Има въпроси свързани с сътрудничеството с трети страни. Значи, наред с общите въпроси, управлението и ролята на парламента, имаме и по-конкретни такива. Има много агенции, имаме Център за наблюдение на наркотиците и наркотичната зависимост, имаме агенция по основните човешки права, имаме агенции свързани с научната дейност, изследването на положението в различните държави членки, нашата комисия отговаря и за някои оперативни агенции, като Frontex. Господин Бусотев има доклад по темата. В момента правим оценка на Frontex, Европол. Освен това, те имат много по-широки компетенции и сега тероризъм, организирана престъпност и така нататък. Те могат да сключват оперативни стратегически споразумения с трети страни и органи. Има решение на съвет от 2009 година според което парламента трябва да участва в оценката на работата на тези агенции, Евроюст, която се занимава с сътрудничеството между съдебните органи. Имаме СИПОЛ, мрежата на полицейските служители, полицейския колеж, който се занимава с обучение. Освен това, съвсем скоро ще има Европейска служба за подпомагане по отношение на убежището. Ще се включи тук сътрудничеството с трети страни в рамките на съществуващи споразумения. Парламента проявява сериозна загриженост спрямо тази тема. Искаме тук да се включат мненията на съвета и на комисията. Имаме административен орган за различни и информационни програми. Господин Коелю се занимава с този въпрос. ШИС, ВИС, Евродак и така нататък. Имаме доклади на госпожа Маковей по тази тема. Както вие сама споменахте, имаме и координационен орган. Така наречения КОСИ, постоянен комитет в областта на вътрешната сигурност – те сами ще ни разкажат каква им е работата. Основната им цел е да засилват сътрудничеството между Европол, Евроюст, Фронтек, Сицен и така нататък. Значи, това са различни агенции, различни цели имате, различна структура на управление, и парламента отговаря за работата вече на всички тези агенции. Междуинституционалните връзки между тези агенции също трябва да бъдат наблюдавани от парламента. По отношение на изслушването на директорите, ние като комисия казахме, че трябва да имаме задължително становище по отношение на избирането на директори. Има някои агенции, в които ние ще участваме по отношение на номинирането на управителните съвети Връзките между агенциите и различните парламентарни комисии трябва да се разгледат. Те са многообразни. Как точно ще оценяваме въпрос, ще оценяваме работата на тези агенции, също е важен въпрос. Имаме резолюция по Стохомската програма от миналия ноември. Не съм сигурен дали през 2010 година ще се появи обещаната ревизия на правната рамка за Европол и Евроюз. Това ни обеща комисията. Освен това поискаме, поискахме е, преработена нормативна рамка за Европейската агенция за основни права. Освен това, искахме да се включи взаимодействието между Европейския парламент и националните парламенти в цялата област на свобода, сигурност и правосъдие. Искахме да се включи и сътрудничеството между парламента и агенциите. Освен това, искаме да има периодична оценка на резултатите, които се постигат по многогодишната програма. Значи, вече сме направили предложения по всички тези въпроси. Целта на днешния дебат не е да се правят и да се разглеждат конкретни предложения в момента, а просто да регламентираме нещата за бъдещи агенции, ако се създават такива. Защото когато разглеждаме сътрудничеството между правителствата, това само номинално са европейски агенции и понеже има такъв номинален елемент, трябва да видим и как Европейския парламент ще участва с оглед на Лисабонския договор – Аз самата не съм готова да поема ангажимент за бъдеща работа извън това, което вече съм направила. Всички въпроси могат да бъдат препратени на междуинституционалната група. Всички въпроси, които задавате, могат да бъдат разгледани в светлината на допълнителната работа по отношение на агенциите. Благодаря. Сега ще дам думата на господин Кокубер, председател на КОСИ. И след това ще чуем мнението на Европейската комисия и ще дам думата и на колегата Яколино да поеме председателството само за няколко минути. Господин Кокобер има думата. Благодаря, госпожо председател. Дами и господа, ще говоря накратко за възгледът на Кози за сътрудничеството между европейските агенции, които участват в работата на Кози. Искам да напомня, че е, каква е работата на тези европейски агенции? СЕПОЛ, Фронтекс, Европол и Евроюст. Е, това е, с решението на съвета от 25 февруари 2010 година, Кози, ако иска, може да покани на своите заседания представителите на другите агенции и Кози съгласно пети член а, от решението от 25 февруари, а, Кози трябва да допренася за последователността и координацията на работата на тези агенции. Ние а, проведахме три заседания по време на Испанското председателство, първото пред Марс, на които поканихме представители на четирите агенции, които споменах, като наблюдатели тяхното участие в нашата работа и в нашите разисквания стават все по-активни. По време на трите заседания на КОЗИ въпросът за сътрудничеството между агенциите бе на дневен ред. Както току-що ви казах, е, е, е, това се дължи на интересът, който тези агенции представляват за КОЗИ. Така че а, а, на заседанието през април 2010 година агенциите представиха документ, доста обемист документ, в който се изброяват а, пунктовете, по които се схожда работата на тези агенции и а, техните а, двустранни и многостранни а, допирни точки. А, там се изброяват а, областите, в които а, правомощията на тези агенции се допълват взаимно, някъде е, е, евентуално се припокриват, се дублират. Ставаше дума за уясняване, на, изясняване на въпроса, за да могат по-добре да се очертаят тези области на правомощия и да се избегне през, застъп, а, дублирането. По време на заседанието на 25 юни а, 2010 година това бе сторено и Белгийското председателство предложи директорите на четирите агенции да се събират редовно или най-малкото един път годишно, което ми се струва, че не е достатъчно. Първата подобна среща ще се състои през второто 6 месече на първата половина на 2010 година. И това заседание на четирите директора ще се провежда в присъствието на председателството на КОЗИ. Целта на, на тези заседания ще бъде да се гарантира а, това, че КОЗИ ще може ефективно да следи работата на сътрудничество и конвергенция в дейността на тези четири агенции. Наред с това, Белгийското председателство поиска от тези агенции, наред с платите в документа ангажименти, да разработят работни програми хронологически да изредят стъпките, които ще предприемат, за да осъществят предложенията, представени на Кози. И Кози, несъмнено, активно ще следи изпълнението на тези работни програми. По време на Белгийското председателство се планират 4 заседания на Кози от месец септември нататък. По едно заседание на месец проблемите обхващат въпросите на сътрудничеството между четирите агенции. Те ще бъдат на дневен ред и на четирите заседания. Наред с това, както вече ви казах, ще имаме среща в Европол с четирите директори на агенции. Това е което Кози е свършил до сега, за да стимулира сътрудничеството между агенциите, да осигури последователността и вътрешната непротиворечивост на тяхната дейност в духа на решението от 25 февруари 2010. От друга страна, напълно е ясно, че в рамките на своите правомощия Кози няма да пропусне да напомни на четирите агенции, когато имаме нужда от тяхната, тяхния принос, те да предложат стратегии за вътрешна сигурност за Европейският съюз тъй като тези четири агенции е, са абсолютно необходими за тази работа на вътрешната сигурност. Благодаря, господин Кокъл. А сега давам думата на представителя на Европейската комисия, господин Алмейда. Добър ден на всички. Комисията счита, че е важно да се осъществят парламентарните правомощия по отношение на Европол и Евроюст. Комисията вече е започнала подготовката на съответните стъпки, които ще доведат до промяна в правния статут на тези две агенции. Всъщност, утре част от членовете на настоящата комисия ще отидат при моя директор заедно с част от управителния съвет на Европол и там ще се обсъжда евентуалната промяна в нормативния характер на Европол, която се предвижда за бъдеще. Предлагаме и очакваме да има съобщение на комисията през 2011 по отношение на участието на Европейския парламент в оценката на дейността на Евроюст. За Европол съобщението ще бъде представено до края на тази година. По отношение на Евроюст, след съобщението ще има предложение за нов регламент за Евроюст. То трябва да се направи 2012-2013, тъй като за тази цел имаме нужда от мнението на всички заинтересовани лица и от доста голяма доза научна дейност. Предвиждат се правомощия за пряко започване на наказателно разследване. Освен това, наказателна отговорност за онези, които действат срещу финансовите интереси на Съюза, ще се разглеждат проблеми свързани с стълкновителните норми, конфликтите по отношение на юрисдикцията, както и цялостната дейност на Евроюст. За Европол ние планираме да има съобщение относно демократичната легитимност тази година. Ще започнем процес на оценка тази година. Това ще доведе в крайна сметка до нов регламент през 2013 година. Настоящата регулаторна рамка влезе в сила едва през януари тази година. По отношение на презентацията на господин Кукълберг, комисията иска да каже, че ние приветстваме презентациите, които правят агенциите в рамките на КОСИ. Ние смятаме, че това е стъпка в правилната посока. Ще продължим работата по отношение на задълбочаване на сътрудничеството между Frontex, Европол и Евроюст както се предвижда в плана за действие за изпълнение на Стохомската програма, ние смятаме да представим план за дълбочаване на сътрудничеството между Европол, Евроюст и Фронтекс през 2011-2012. Благодаря господин Алмейда. Шест колеги искат да се изкажат. До сега госпожа Ромеро Лопес. Благодаря. Благодаря ви, господин представител на КОСИ за предоставената информация. Благодаря на господин Алмейда от Еврокомисията. Приятно е да чуем, че и Европол, и Евроюст преживяват нов подем, поне така се предполага. И дано този нов подем, дължащ се на промените, да ги укрепи още повече. Искам да попитам нещо свързано с стратегията по европейска сигурност. Дали осъзнаваме дали осъзнаваме важността, и аз смятам, че я осъзнаваме, възно, важността на информационните служби и тяхната координираност. Знаем, че координираността понякога ни затруднява, особено когато става дума за агенции, боравещи с данни, с информация по всякакъв вид престъпност и най-вече организираната престъпност. И тъй като всички знаем, че е трудно да се координира този обмен на информация, искам да ви попитам дали тази стратегия по обща европейска сигурност предвижда постигането на нещо, колкото и утопично да звучи, на нещо толкова важно, колкото координираната информация. Неизвестно защо до момента тази координация е не е постигната. Така че, изхождайки от убеждението, че това е от ключова важност, искам да ви попитам Смятате ли, че наистина можем да координираме информационните си служби, така както координираме дейността си в борбата против престъпността? Благодаря. Колеги, предлагам отново да имаме групиране на въпросите по три и след това ще дадем възможност на нашите гости да отговорят. Имаме време, така че няма да ви ограничавам. Моля ви, обаче, вие просто да си наложите самодисциплина. Това ще е добре. Госпожа Гелер. вече една година от създаването на агенцията, но тя продължава да бъде така някаква агенция, продължава да бъде някаква мистерия. За какво се създават тези агенции, каква е тяхната цел, може би някой ще може да ми обясни. И каква е добавената стойност на всяка отделна агенция, като има вече ги създаваме непрекъснато. И въпросът за прозрачността. Като парламент ние винаги се стремим към прозрачност, искаме да контролираме работата на агенциите. Какви са границите на тази прозрачност? Какви са правните граници на парламентарния контрол, било от Европейския парламент, било от националните парламенти? Благодаря. Господин Босотил. Благодаря, госпожо председател. Благодаря а, на нашите гости за разясненията. Съгласен съм с преждеговорившите, че въпросът за агенциите е много важен за нашата комисия и това трябва да бъде, да се отрази по-добре в нашата работа. Парламентарният надзор на нашата комисия – над агенциите, които са в рамките на нашите правомощия, не е достатъчно добър, поне като съди от моят опит от последните 3-4 години. А, какъв е смисълът на парламентарният контрол на тези агенции? Трябва да, това да е точно определено, <clears throat> защото иначе агенциите те ръководят от своите управителни съвети, стават е, международни по своя характер. Сега създаден е кози, който да ги надзирава, а парламента като цели остава в страни. Това ме тревожи, тъй като, като представители на европейските граждани, мисля, че наш дълг е, е да упражняваме е, качествено и непрекачествен и непрекъснат надзор над дейността на тези агенции, за да е, бъде това така, трябва да има във всеки наш дневен ред включена дневна точка за надзора на тези агенции. Мисля, че има седем агенции, а, е, които нашата комисия трябва да на, наблюдава и редовно тяхната работа трябва да бъде част от нашия дневен ред. И с всяка от тези агенции трябва предварително за всяка година да обсъждаме техните работни планове. Не правим това достатъчно системно. И мисля, че това е слабост на нашата комисия. Трябва да изискваме всяка от тези агенции да се явява тук със своите планове за едната година, да ни кажат какво възнамеряват да правят. Най-малкото, защото ние имаме бюджетни правомощия. Така че, когато става дума за бюджет, те идват при нас за да одобряваме бюджетите им. И е, това би било е, чудесна възможност е, да съчетаем одобряването на бюджета с надзора на тяхната работа. Защото когато говорим за цифрите по бюджета, трябва да говорим и конкретно какви са техните планове, за които се искат тези средства. Мога да говоря надълго и широко по този въпрос, тъй като според мен това е работа на нашата комисия и приканвам всички колеги да помислят по този въпрос, също така и нашите гости. Сега съвсем накратко два пункта във връзка с това, което чухме от нашите гости, по които искам разяснение. Първо, координацията на данните, господин Алмейда. Вие споменахте, че комисията има намерение да поиска от агенциите по-добре да координират работата си по обработка на информацията. Но при прегледа на работата на Frontex, по някаква причина Frontex, между другото, не беше включен в, включена в а, този преглед. И бих искал да получа обяснение от страна на Европейската комисия, защо е възприела този подход тъй като обработката на информацията ще е необходима във всички случаи, когато става дума за координация с другите агенции също. На няколко пъти се спомена обемистия документ, който е представен на КОСИ от агенциите за това как те ще координират по-добре дейността си. Но ми се струва, че не би трябвало да имаме екземпляр от този документ без да го имаме, как може да упражняваме парламентарен надзор, без да сме видели този важен документ, който ще бъде обсъждан в Кози, пък и на други форуми. Затова бих искал да се обърна към Кози, пък и към Европейската комисия, да предоставят този документ на членовете на нашата комисия. Благодаря. Благодаря. С това приключваме първият кръг от въпроси и предадам е, думата на господин Кокобер и господин Алмейда за отговори. Искам да попитам, е, имате ли някакви конкретни идеи как да се включат тези точки в нашия дневен ред? Е, всички сме съгласни, че по-ефективен и системен контрол е необходим, но бихте ли искали да включим този въпрос на заседание, в програмата на заседанието на координаторите, за да решим как на практика да включим тези точки в дневния ред. Да, именно координаторите трябва да разработят системен план за това как надзора на агенциите може да бъде включен като редовна задача в заседанията на комисията, а не да става а, оказионно от време на време. Ако няма възражения, ще направим именно така. Сега господин Алмет и господин Корубер. Господин Алмейда, вие ли искате първо думата? А, съвсем накратко. А, ще отговоря на тези въпроси, които смятам, че са отправени към мен. Това, което каза господин Келър, повечето от агенциите в областта на правосъдието и вътрешните работи имат много ясно определени задачи. Всички знаем с какво се занимават Европол, Фронтекс, Сипол и е, Евроюст. Е, е, Европол събира разузнавателни данни за престъпната дейност в Европейския съюз. Евроюст координира съдебните преследвания в различните страни. Фронтек защитава нашите граници от незаконни емигранти. Така че а, бих успорил твърдението, че някой не знае с какво се занимават тези агенции, техните цели и задачи са ясни по отношение на прозрачността и контрола. А, мисля също така, че агенцията, която най-добре познавам, Европол, например, парламентът а, изцяло контролира нейния бюджет, а, парламентът има право да вика ръководството на Европол, е, за обяснение. И стигам до въпросът, повдигнат от господин Босатил, който мисля, че е уместен. А, за, когато става дума за демократичната легитимност на Европол, а, до голяма степен националните парламенти и Европейският парламент трябва да установят практика за контрол над агенциите и да се ръководят от нея не е необходимо да имаме непрекъснати законодателни промени. Вече е, е, за правомощията са прави са на лице и въпрос е да се установи съответната практика и от националните парламенти, и от Европейският парламент по отношение на надзора над агенциите. И накрая, пак във връзка с това, което каза господин Бусатил, да, беше решение на комисаря Малстром да не се дава на Frontex достъп до личните данни, когато става дума за техните гранични намеси в гранични решаване на гранични проблеми. Европол обаче има право да събира лични данни за разузнаване на, във връзка с престъпната дейност Координирането и обмена на информация между трите агенции е един от въпросите, който ще бъде тема на политическата, политическата среща, която е- ще бъде в рамката на Евро 2. Ще спра до тук. Благодаря, господин Кокубер. Благодаря, госпожо председател. Ще се опитам да отговоря, доколкото ми позволяват правомощията ми като председател на Кози. Да, обясних колко е важна за нас координацията между агенциите. Споменах ви как проследяваме работата по този въпрос. И въпросът, който зададе госпожа Ромеро Лопес за обмена на данни, тези четири агенции в момента конвергират по въпроси, които позволяват двустранно или многостранно действие. И един такъв въпрос е информацията, която ползват съвместно тези агенции. Така че ние дори целим нещо още по-амбициозно, а именно да използваме съвместна, да използваме съвместно информация, като произхожда от е, полицейските органи, от правораздаващите органи и така нататък. Но тук сме вън от правомощията на Кози, тъй като координацията, и тук ще ви цитирам един белгийски анекдотичен случай, свързан с това как практика използваме полицейските данни и данните, произхождащи от разузнавателните служби, когато става дума за заплаха от тероризъм. Създадохме нещо като един кръстопътен орган, ако можем така да го наречем, където се координира всеки всякакъв вид информация, произхождаща от полицейските, от административните и разузнавателни служби. И тази кръстопътна, този кръстопътен център смесва и напасва информацията в случай, че сметне, че съществува заплаха от терористична атака върху страната или населението. Не казвам, че на европейско равнище ни е необходим такъв един аналог но съществува по силата на споразумението от 26 феврари 2010 година, съществува вече една такава платформа между агенциите кози. И така, това какво ще правим под белгийско председателство на 25 юни 2010 година имахме заседание на Кози, където аз изложих белгийската програма за следващите, няколко, за следващите 6 месеца. Предложихме на Кози програма, която всъщност надхвърля белгийското председателство, а по-скоро се вписва в програмата на триото и по-специално унгарското председателство. Програмата а, значи на белгийското председателство първо държи особено на приемствеността с това, което бе наченато от Испанското председателство. Всички започнати проекти ще бъдат продължени. Това всъщност вече го казах. След това ще продължим да мислим европейски в областта на външната политика и политиката по защита и отбрана. Освен това, предложихме белгийско и унгарско председателство заедно, предложихме обмяна на идеи в рамките на КОЗИ, до септември месец 2010 година, когато ще се проведе следващото заседание, създаване на работни групи, комисии, генерален секретар, които да изготвят дневния ред на нашите срещи. С други думи, отдолу нагоре да се движат и инициативите, и информацията. Да е ясно от низовите групи, каква информация те считат за необходима, какво ги вълнува, как иска да бъде то разгледано и така нататък. С оглед на това, значи, имаме работна група, която да подготвя административно работата на кози. Участниците в тази работна група са подбрани на доброволен признак и те всъщност ще бъдат организацията или мястото, където се раждат идеите, преди те да бъдат облечени в административна форма. През следващите месеци, по време на Белгийското председателство, ще работим по така наречения пакт наркотици. Има имаме подготвени около 30 мерки за противодействие на незаконната емиграция. Ще задвижим също така така наречения европейски модел за противодействие на престъпността. Най-вероятно сте чули вече за тази инициатива на Белгийското председателство целяща изработването на методология. Методология, която да ни помогне да изработваме приоритетите в, на, национал, на вътрешната ни сигурност. Да ги изработваме методологически правилно, а не да действаме спонтанно и стихийно. Този модел се основава на цикличния модел на управление на вътрешната сигурност, носещ името хармония. Така всъщност ще очертаем кои са най-големите заплахи за вътрешния ред и сигурност в Европа, големите заплахи чувствани като такива от населението. Те ще бъдат следователно и наши приоритети. Разбира се, можем да поставяме и други приоритети на действие в зависимост от конкретната ситуация. Такъв един проект е проекта КОСПОЛ, с който се занимава Европол. Това се, състои, това се състои в правилник за действие на полицейски, съвместни полицейски операции, подобно на правилника за съвместно митническо действие, който действа в момента. Така всъщност съвместните поли, полицейски операции ще следват един и същ модел на развитие, развой, подготовка всъщност, след това развой и крайна фаза. Всички съвместни операции, които се развиват на европейско равнище, ще бъдат привлечени към този модел, тъй като не винаги действаме съвместно на европейско равнище, само в областта на полицейското сътрудничество. Има и друг вид операции в областта на вътрешния ред и сигурност – и ще привлечем за участие всички фактори от областта на превенцията, тук на предпазването и предотвратяването. Това са правоприлагащите, но и правораздаващи и правоохранителни органи, като митници, гранични пунктове и така нататък. Ето това е един кратък преглед на това, което, по което ще работим през следващите 6 месеца и това, което всъщност ще обсъдим на следващото заседание на КОЗИ през септември месец, на 6 септември. Благодаря. Уважаеми колеги, 6 човека искат да се изкажат, 7 вече ако някой друг иска да се изкаже, няма добре. Затваряме списък с е, ораторите. Моля ви отново да упражните някакъв вид самодисциплина, за да можем да приключим в следващите 35 минути. Диас Демера, Флотър и Алваро. Диас Демера е първи. Много благодаря, госпожо председател. Сега, ще ви изложа някои мои съображения, всъщност винаги така прави, излагам лични съображения. Първото съображение, и аз съм съгласен с Саймон Бусотил, за това, че не съществува ефективен, реално съществуващ парламентарен контрол върху тези агенции. Ние трябва да определим как да се упражнява този контрол. За сега се придържаме към учтивостта, към вежливостта, към любезността. Аз искам, вие давате, но не е задължително. Благодаря на госпожа Ламберт, на господин Кукелберг и на господин Алмейда за тяхната информация. Сега обаче искам да попитам господин Кукелберг, защо така наречения ситуационен център не е част от Кози? Първо. Второ. Госпожа Ламберт обясни, че тези агенции са в областта на наш, в обсега на нашето действие, но не, не са единствените, за, с които трябва да работим. Имам предвид, например, и Европейският орган за надзор на данните и други едни агенции, които по мое изчисление наброяват 11, значи не само 4. Демократичната легитимност на Европол е неразривно свързана с, с, с връзките, които тези агенции имат с, с надзорния отговор за опазване на личните данни. И тук в Европарламента от край време, винаги, когато говорим за сигурност, охрана, отбрана, винаги се допитваме до надзорният орган по опазване на личните данни. Аз не казвам, че този надзорен орган трябва да бъде част от кози. Това, което казваме, че трябва да са в непрекъснат контакт. Поне по мое мнение, ето тук се изразява демократичната легитимност не само на Европол, а изобщо на Кози. По въпроса сега за Европол, всички знаем, че Европол си има собствена вътрешна структура за опазване и надзор на личния характер на данните. Тази структура обаче е недостатъчна. За да има доверие в нашите органи по сигурност, те трябва да бъдат прозрачни, отчетни. Пак повтарям, няма защо надзорният орган да бъде вечно и постоянно присъствие в управителния съвет, но казвам, че трябва да има достъп до информация. Благодаря. Съгласна съм с вас, господин Диас Демера, че този ситуационен център вече от години прилича на едно НЛО. Никой не знае с какво се занимават хората там. 110 човека работят там. Персонал. Това е нещо като една телевизионна котия, в която никой не знае какво върши. Госпожа Флотър. Госпожа Флотър. Благодаря. Въпросът ми е към председателя на Кози защото Кози а, има задача да мобилизира и обединява националните служби, преди всичко националните разузнавателни служби в областта на престъпността. Искам да попитам практиката, а, която а, е, незаконна дейност на тези агенции в съответните национални страни, както беше регистрирано от Human Rights Watch. Включително и това се отнася и за съдебните органи на страните членки, които, където се получават а, е, признания а, е, чрез изтезания и така нататък. Това е основен въпрос, тъй като Лисабонския договор. Съгласно този договор, агенциите за да говориме са, са а, отговорни за изпълняване на а, на картата на основните права, поне в държавите, които са е подписали. И следователно, тук възниква един много важен въпрос – как може чрез дейността на Frontex, въпрос, който повдигна господин Бозита, Бозотил, тъй като контрол на външните граници е въпрос на националните държави, обаче Frontex не само подкрепя, но все повече поема собствени инициативи в опазването на границите на Европейския съюз. Е, и това е въпрос и към комисията. По какъв механизъм и чрез какви процедури можем да а, е, усилим а, е, отговорността, подотчетността на тези агенции по отношение на опазване на правата на човека. А, защото това е едно изискване към службите, разузнавателните служби в страните членки – и защото много често не се правят необходимите изводи от незаконните практики в процеса на борбата срещу тероризма или престъпността. Не се извличат полуки от тази дейност. И е, е, според мен това е много, много важен въпрос, защото когато говорим за защитата на данните, на личните данни, трябва да има механизъм, трябва да имаме процедури и тези въпроси трябва да бъдат на дневен ред на окози. Благодаря. Последен за този кръг е Александър Алвар. Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко. Аз подкрепям предложението на Саймън и подкрепям идеята за обсъждане от координаторите на темата за евентуалния парламентарен контрол. Подходът трябва да е реалистичен. В комисията по бюджети, когато говорим за агенциите, когато определяме бюджета за агенциите, правим и парламентарен контрол в комисията по бюджетен контрол. Така че може да се направи нещо подобно. Може да се подхвърли някаква идея за това някой евродепутат да е член в управителния съвет или надзорния съвет. Координаторите ще обсъдят този въпрос. Един съвсем кратък въпрос е, към господин Алмейда. Чуха предложенията, които ще се направят спрямо Европол и промените. Ще има ли някакви промени в статута на служителите на Европол по отношение на техния имунитет, защото в началото може би е било обосновано служителите на Европол да имат имунитет, но сега с засилването на оперативните правомощия е анахронизъм тези служители на Европол да имат право на имунитет в Европа. Благодаря, господин Кокубер. Искате ли да отговорите първи? peut да euh, d'abord може би е, ще от, отговоря частично на въпроса, който ми бе зададен за ситуационните центрове е, укози. Право по право не се предвиждат е, подобни центрове. Съгласно решението 25 февруари тази година, Е, се предвиждат три агенции Frontex, Европол и Евроюз, които може да имат подобни центрове. Текстът е, на решението позволява да канем други е, органи, които имат отношение. А, така че ако примерно по някоя точка от дневния ред е необходимо а, е, а, да се добавят представители на тези си центрове, а, може да го направим, но това не е наше задължение. Сега, за да се опитам да отговоря на въпроса на госпожа Флотър. Въпроса, който вие поставяте, не знам дали той се отнася до кози, тъй като разузнавателните служби не са в ресора на кози. Става дума за една практика, и отношенията между агенциите и страните членки и условията, при които се функционират тези споразумения. но разбира се, това е работа на Европейската комисия. Защото въпросът, който ви задавате, се отнася до практиката и законодателството на страните членки. И различните страни членки нямат еднакъв подход към този въпрос по отношение на това как действат техните полицейски или разузнавателни служби, когато добиват една или друга информация. Аз сега не мога да се занимавам с сравнително право, но като изхождам от личния ми опит, като бългиец, защото съм бългиец, ще кажа, че законодателството, което урежда начина по който действа полицията, и тези методи, които използва полицията и които използват разузнавателните служби, се регламентират от съответните закони, но те не са еднакви в различните страни членки. И затова не на кози е работа да казва какво могат и какво не могат да правят съответните полицейски служби и разузнавателни органи. Je peux peut-être и за да приключа, мога да цитирам една извадка от документ, общ за четирите агенции, относно допираните точки и възможното им сътрудничество при изпълнение на всеки дневните им задачи. Текстът е на английски, но смятам, че в него ще намерите отговор на вашите опасения. Е, там се казва зачитане на основните права. При правното сътрудничество и правеопазването в Европейския съюз. Стокхолмската програма подчертава нуждата да се гарантира не само защитата на основните права, но и тяхното активно укрепване. Общият подход към спазването на основните права при всички дейности на агенциите в областта на правосъдието и вътрешните работи, на органите е универсално изискване. последователен, подобен последователен подход трябва да включва сравними методи на мониторинг и механизми за докладване и подготовка на кадрите. Може да се добави, че а, органите в областта на правосъдието и вътрешните работи могат да ползват помощта на органите и организациите, които защитават основните права които трябва да играят важна роля, така както се изисква и в Стокхолмската програма. Ето това е отговора ми, госпожа. Благодаря. Благодаря, господин Алмейда. Да, за да отговоря на въпроса на госпожа Флотра за Европол, агенцията като най-добре познава всъщност и опазването на основните човешки права, за момента има правото за... Съществува един главен въпрос, където може да се постави този въпрос, а именно опазването на лични данни, когато става дума за борба с презграничната престъпност. Единственото място, където единствения пункт, по който Европол може да наруши човешките права е този ползването на такава лична информация. Ние набираме данни от е, всички краища на Европа, след което ги свързваме, за да водим наказателни разследвания. Единственото, значи, повтарям, право, което може евентуално да бъде нарушено от Юропол е това – така или иначе, обаче, 70% от нашите членове в правилника са свързани с това, с опазването на личните данни и има гаранции, има стабилни гаранции за контрол, прозрачност и опазване, зачитане на това основно право. Искам да подчертая, тъй като смятам, че е особено важно, искам да подчертая, че има граници, граници, които са определени от Лисабонския договор на правомощията на Европол, а именно властта, правомощието на Европол не може да бъде никога природителна. Нашата власт не е принудителна. Ние, нашите мерки са свързани, са не с повелителен характер, а, набират, а с набирането на информация в духа, разбира се, на зачитането на тези основни човешки и граждански права. И пак повтарям, това е в, от Лисабонския договор записано. Благодаря. По отношение на имунитета, ще отчетем вашия коментар. Това ще е един от елементите, който ще бъде разгледан с оглед на нормативната реформа. Утре на срещата в комисията ще се радваме да присъствате в пълен състав, ако може. Комисар Малмстрем информира директора и борда на директорите на Европол, че очаква да започне един процес на установяване на демократичната легитимност на Европол тази година. От утре ще започне той, ще участвате и вие на тази среща. Ще очакваме вие да ни дадете вашето мнение относно критериите, възоснова на които трябва да се оцени Европол и бъдещата му реформа. Отбелязвам си вашия въпрос, свързан с имунитета. Вие в частни разговори вече сте ми казали, че това е въпрос, който ви вълнува изключително много. Ще го разгледаме. Благодаря. Колеги, сега предлагам последните четирима оратори да се изкажат наведнъж и след това с оглед на часа. Ви моля отговорите да са максимално кратки. Господин Яколино, благодаря. Съвсем накратко. Чух с голямо внимание направените презентации относно укрепването на координацията между агенциите чрез циркулацията на информация и необходимостта да се следи работата на всяка една агенция. Съгласен съм с господата Босотил и Диас Демера по отношение на очертания принцип, свързан с дейността, работната програма, ресурси, ресурсите, резултатите. Всичко това трябва да е достояние и на нашата комисия. Искаме да се отдели по-голямо внимание на трафика на наркотици. Трябва да се отдели по-голямо внимание на важния етап, на който наркотиците навлизат в Европа. Това става чрез страните от Магреб, например. Има важни въпроси, свързани с обучението на началниците в тези агенции, ръководните им кадри. Парламентарната комисия трябва да подпомага този процес на взимане на решение. Трябва да имаме максимално добро представителство сред тези агенции. Трябва да чуем и да чуваме регулярно какви са постигнатите резултати. Трябва да участваме в избирането на тези агенции. Докладите могат и да са интересни за работата на агенциите, но няма да постигнем конкретни резултати, ако не участваме активно работата на агенциите трябва да се синхронизира. Благодаря следващите трима оратори Мело, Бронс и баронеса Лътвард. Господин Мело е първи. Вие не искате добре, господин Гронс. Благодаря, госпожо председател. Вместо да се разчита напълно на работата на агенциите, за да се гарантира вътрешна сигурност, трябва да премахнем корените на заплахите срещу сигурността. На първо място можем да използваме нашето влияние, за да спрем съществуващите е, войни в а, страни като Афганистан и да предотвратим нови войни, войни като тези в Иран, защото тези войни водят до напрежение сред, а, да не кажа всички мисюмани в чужбина и в нашите страни. И така се появява и радикализма. Освен това, трябва да се избегнат партизанските политики в Близкия изток, защото така се стига до нови гнезда на конфликт. Освен това, трябва да се попречи на третите страни да подготвят и да обучават терористи, хора, които се занимават с организирана престъпност. Тези предотвратяващи мерки ще са по-добри относно и за разлика от тези репресивни политики на съвета срещу нас. Последният оратор, госпожа Лътворд. Благодаря, госпожо председател. Два въпроса. Искам да попитам дали Кози разглежда корупцията като основна заплаха за вътрешната сигурност сама по себе си, защото тук има връзка с организираната престъпност. Днес след обед ще имаме доклад относно връзките между организираната престъпност и корупцията. Моля ви, Кози, да разгледа този доклад, защото ужасяващи са размерите на корупцията в полицията в Европейския съюз, особено когато става въпрос за мрежи за проституция. Освен това в доклада се говори за политически патронаж, който се простира по цялата варига в целия Европейския съюз, значи корупцията. Основен въпрос ли е за вас? Според мен тя трябва да е такъв. И какво правите, за да се справите с проблема? И на второ място, заплахите. Говорих по темата с комисар Малмстрън говорих с представители на Белгийското председателство. Нямам тук документа пред себе си сега. Знам, че в съвета има разисквания относно обмяната на информация по отношение на радикалните елементи. И казах още вчера, че тук не трябва да се включват хора, които просто изразяват различно мнение, не са съгласни. Аз не съм съгласна, например, с тези, които са против глобализацията, ама не ги разглеждам като хора, които са заплаха за сигурността. Значи, как правите разликата между истинските радикални елементи, от тези, които имат потенциал да се занимават с тероризъм и другите хора? не би трябвало да се събира информация само за онези, които просто протестират или не са съгласни. Благодаря преди да дам думата на двамата ни гости, за да направят заключителни коментари. Искам да ви информирам от името на секретарията, че редовното заседание с националните парламенти на 4 и 5 октомври ще се занимава наред с друго и с демократ демократичната отчетност на Агенцията на Европейския съюз ще има експертна комисия през октомври. Господин Алмейда, нямате какво да кажете. Така ли това е като заключение? Добре, отлично. Господин Кокубер. Peut-être des éléments de réponse aux... Е, ще първо да се опитам да отговоря на последните два въпроса. Най-напред е, по отношение на въпроса за борбата с е, несигурността в кози и в службите, които са натоварени с борбата преди всичко наше внимание е насочено към превенцията. И това е политика, която ще се води срещу а, и срещу престъпността, и срещу всички други източници на заплаха за сигурността. И в края на веригата, разбира се, е правосъдието и а, а, присъдите но придружаването, вниманието към онези, които са в здрашено положение, всички видове мерки, за да се предотврати евентуално престъпната дейност, предхождат принудител, принудата. А и това, тази работа е особено важна. Това първо. Второ, за да отговоря на последния въпрос, свързан с корупцията. Искате да знаете дали смятаме, че корупцията е сериозна заплаха в европейски план. Интуитивно бих казал да, но по този начин ще а, измена на а, а, интелектуалните а, а, а, основи е, на методологията, която, от която се ръководи Кози. Е, ние е, се опитваме да идентифицираме приоритетните престъпни феномени, явления. И между тях вероятно няма да фигурира корупцията. По време на съседанието на 25 юни тази година на Кози, делегацията на Великобритания предложи Кози да помисли последната тема практическо сътрудничество за борба с организираната престъпност. И всички, които присъстваха на заседанието на 25 юни, се съгласиха да се създаде работна група, която да помисли по този въпрос. Е, и последен елемент. Въпросът за корупцията ще бъде на вниманието на тази група. И последно вие попитахте какво мислим по въпроса за радикализацията и дали ние предвиждаме да се събира информация срещу информация за, примерно, демонстранти и други лица? Това е много деликатен въпрос. Абсолютно е изключено е в светлината на свободата на словото и свободата на изявите да се събира информация за демонстранти от какъвто и да е вид. Защото а, а, това, което ви споменахте, е, обаче е необходимо а, да даде възможност, за да даде възможност преди всичко на полицията да следи подобни елементи. Значи, не трябва да бъдем в никакъв случай слепи за подобни реакции, свързани с радикализацията и трябва да бъдем така много внимателни. Искате да кажете нещо ли? Very... Съвсем накратко, ако обичате. Това, което се опитвам да кажа, е, че ако да бъдеш радикал, не значи, че си потенциален терорист. Самата дума радикализация ми се иска да отпадне от нашия речник. Тя е много подвеждаща, защото се смята, че хората, които имат радикални възгледи, а аз съм член на радикалната партия, са опасни сами по себе си. Но това, което имате, имате предвид, това са екстремисти, екстремисти, които са потенциални терористи. Значи, затова искам да се по-точно използва терминологията. Термина радикализация е изключително а, подвеждащ. Напълно съм съгласен с това. Също така не съм сигурна а, в това, което ни казвате, че обикновените демонстрации не са наблюдавани. Аз не, не участвам в демонстрации всеки ден, но знаем, че демонстрациите биват фотографирани, че имат бази данни They, have been set up in some member states. Anyway, that's not the of today. Това не е наша тема сега. Искам да благодаря а, на нашите гости, искам да благодаря на всички колеги а, за тяхната дисциплина и добре дошли отново в 3 часа, когато ще чуем комисаря Дехухт, който ще говори за акта.